Good morning, everybody, and most welcome. Добър ден. И от името на парламента, добре дошли на нашите гости. Радвам се, че сред, сред нас има една голяма група много добре изглеждащи гости а, от полицейските служби, служби на Италия, да, дами и господа, почти като у дома се чувствам. Много се радвам да ви видя точно срещу себе си. И така, добре дошли на всички. Нека сега да пристъпим към нашето заседание. Първо имам някои а, съобщения. Може да не са от голям интерес за а, някой от вас, но трябва да ги а, съобщя. Вчера координатите взеха след, следните решения в дневния ред за февруари и всичките искания на групата, от страна всички искания на групата с подневния ред бяха, а, бяха прияти. Петиция 224 от 2018 година по отношение на публичните служители на европейските институции. Това ще се разгледа в рамките на, на, на семинар 2 април комисари и Европейския омбудсман ще присъства, ще бъдат поканени. Редица петиции падат от дневния ред за февруари по отношение на точка 29 от 29 от дневния ред за февруари. Координаторите ще проверят други държави членки, също могат да бъдат добавени в дневния ред. Също така се разбрахме да да внесем кратко решение за резолюция за управлението на отпадъците, което ще се отразят всичките петиции в обхвата на тази тема. След това това ще се изпрати на а, съвета на председателите на комисии и председателския съвет за одобрение или отхвърляне. Е, отхвърли се предложението на НП е за кратко решение. Кратко предложение. Остават ни 4 заседания след това. Секретарията ще а, направи обзор на петициите от 2014 година до тогава. Повечето ми препоръки бяха прияти, освен 058 и 05758, е които оставят отворени. 335 се затваря, 758 се оставя отворена. Също така отчитаме проекта за програмата на изслушването по отричането на измененията на климата. Избрахме а, гостите, ораторите, които а, да бъдат поканени. Европейската сметна палата по предложение на социалистите и демократите – ще извърши допълнително проучване по изпълнението на европейското законодателство. 636 имаше предложение да бъде отново отворена петиция. Това се отхвърли. Много решения бяха взели и работих, работихме особено експедитивно. Сега преминаваме към гласуването. Моля всички да последват примера ми, да извадят картите си за гласуване и да ги поставят в устройствата. Ще гласуваме за доклада за разискванията в Комисията по петиции през 2018 година. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ Разделно гласуване по първата част първо. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Отхвърля се, но вижте. Вижте с а, колко гласа. Втората част отпада и преминаваме към трето изменение за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 Е, по същия начин, със същото разпределение се отхвърля. 15 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 17 с устно изменение по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то изменение. Добре, нека направим проверка. Втората част. Моля, гласувайте. Uh, Още не всички са гласували. И край на гласуването. Отхвърля се, действително. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 18. Гласуваме на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, приема се. 23-то, пак разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Проверка, моля. Let's check. We don't have many votes, so we can just make this carefully. It, it... Нямаме много за гласуване, така че можем внимателно да проценим. Вижте пак как, как се отхвърля. 7 на косъм. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21, 31 е оттеглено, 30 за, против, въздържали се, отхвърля се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 36. Не, 35 за. Против, въздържали се. Приема се. Устно изменение по 37 за. Против, въздържали се. Приема се. 38. Разделно на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част не отпада. 42 за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. Проверяваме 42 изменение. И край на гласуването. Отхвърля се. 45 за, 44 за, против, въздържали се, приема се. 45. Добре, проверяваме и 44-то. И край на гласуването. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. Пак разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме първата част на 43-то. It has been approved. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И третата част. За. Проверяваме и втората част. Добре. Отхвърля се. И третата част за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега цялата проекта резолюция гласуваме. Поименно гласуване. Моля гласувайте. And everybody should vote on this. Всички трябва да гласуват тук. The vote is still open. Продължаваме да гласуваме. Приема се. Благодаря ви. Actually, it was me being the rapporteur, so it's... a... Всъщност, да, наистина е добро чувството, защото аз бях докладчик. Благодаря ви. Now, colleagues, if some of you want to leave the room now... И така, колеги, ако а, някой иска да напусне залата, моля да го направи максимално бързо и тихо. Now when people have left the room. Сега след като излязоха тези, които имаха намерение да ни напуснат, преминаваме към константивното посещение в Валедора. Точно преди коледа Беатрис Бесера, беше ръководител на тази мисия. Така че ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Ще изчакам само няколко секунди още, за да седнат по местата си колегите. За мен е чест. Значи помолих ви вече преди малко, тези от вас, които не възнамеряват да остават, моля да напуснат по максимално елегантен и тих начин, така че да не се излагаме пред толкова много полицаи. <laughs> But now, everybody seems to be quiet. И така, вече всички изглежда се успокоиха и са концентрирани, така че Беатрис, моля отново. Благодаря, Сесилия. Благодаря още веднъж и на нашите гости. Наистина много а, сигурно се чувстваме сред всички вас. Много безопасно. <coughs> Всичките посещения които съм, в които съм участвала в различни комисии. Това беше е, едно от най-вдъхновяващите посещения и беше също така отлично организирано. И резултатите са забележителни. Искам да благодаря на, на колегите, които ме съпровождаха по време на посещението, защото Елеонор е тук, Яс, Ясен, Миранда е няма. И така, посещението а, се проведи на 17 и 18 декември в рамките на два дена. Това бе едно констативно а, посещение в Ледора, Пьямонт, различни а, обекти за отпадъци. Нещо много важно по тази, по, по тази петиция, както и предхождащите я, сигурно засяга и някои бъдещи, е въпроса за как борави с нещата един гражданин, който също така е, е и кмет. Той е привлякал а, много обществена подкрепа, както и подкрепа от други общини, вносители на петицията и е а, твърдо решен в инициативата си а, изтъкна нещо, което и Комисията по петиции и Европейската комисия многократно са, са разисквали. В понеделник след обяд проведохме 3 часова среща с трима души, които ни запознаха с взаимодействието между отделните аспекти по тая петиция. Гражданското общество, академичната общност, представители на, на, на властта, както от региона, така и от местната община. нямаше министра на, на околната среда не присъства нито физически, нито виртуална, виртуално. Той бе поканен и от председателя на нашата комисия и от вносителя на петицията. Основните заключения след посещението на място Не, нямахме много време е, за, за поручване на място поради е, времето, е, метеорологичните условия, но докладът от мисията, надявам се, че ще бъде достатъчно изчерпателен и обстоен. Но а, е, трябва да обърнем внимание на, на властите е, да са особено предпазливи в опазването на грунтовите води в е, Валедора. Да ги предпазят от отпадни води и остатъчни вещества. Необходими са мерки, е, за да се избегнат необратими промени. Друго заключение – което е съвсем ясно и може би най-силното заключение е, че между институционалната координация, между отделните нива на властта, регионално, национално, местно, е нещо, което е не е просто желателно, но е абсолютно задължително в този случай. Става въпрос за сериозна опасност за здравето на човека. има опити този въпрос да се остави на регионално ниво, но поради, а, поради а, това, че а, именно а, националното правителство е отговорно за изпълнението на директивата, те именно носят и отговорности по този казус. Казва се, че са необходими структурни решения. Може би не, не става въпрос още за такова нарушение, което, по което комисията, комисията може да стартира процедура за нарушение, но са необходими структурни решения, за да се избегнат подобни ситуации на други места в Италия и в Европа. Валедора е, е много явен пример за участие на гражданите, но също така а, отразява а, въпрос, който не е регионален, не е национален, а системен а, проблем с управлението на отпадъци в Италия. Това засяга и други страни в Европа, затова трябва да излезем с твърда позиция. От страна на комисията. Доклада ще е, го обсъждаме на срещата в март. Имаме препоръки за действие както на национално, така и на европейско ниво, така че да се гарантира пълно изпълнение на превентивните мерки и принципи. Като си има предвид значението на това какъв е времевия график и някои от въпросите, които са залегнали в, в петицията, както вчера се предо... беше предложено от госпожа Еви, е много важно да, да придвижим напред тази позиция, за да влезе на пленарно заседание. Успяхме да проведем благодарение на кмета среща с министъра на, на, на извинете, кмета проведе среща с министъра на околната среда на 15 януари, но това, което а, знаем е, че кметът е все още критично настроен по отношение на Министерството и неговата позиция. Официалната реакция е на, на Министерството и представителите на Министерство е, е такава, че се опитват да а, се откажат от национална отговорност, а те трябва да са, а, са причастни с а, този проблем. трябва да се изтъкне необходимостта от изпълнението на директивите. Това, което за сега а, мога да кажа, може би колегите, които бяха с мен на, с мен на мисията, ще добавят нещо. Искам още веднъж да благодаря на всички. Целият екип. Искам да благодаря на, на, на, на, на целия екип за професионалната им работа. Благодаря. От име на комисията аз ви благодаря за това, че се заехте с тази е, мисия, с това посещение и за това, че много ефективно я проведохте. Делегацията не беше много голямо, но имахме представители от НП, от е, Европа на свободата и пряката демокрация, зелените, социалистите и демократите и либералите, целият спектър на, на, на политически спектър на парламента. Така че една, един много балансиран екип и очаквам с нетърпение заседанието през март, когато ще обсъждаме, както казахте, и доклада. Uh, Сега нека чуем комисията. Нямаме кой знае колко време. Нали приемате директно да се обърна към комисията, Петър? Okay, ein, äh, ein, kleines, ein großes Dankeschön und eine kleine Anmerkung, so wollte ich sagen. Also Punkt 1. Една голяма благодарност и един кратък коментар, ако ми позволите. Организацията на мисията беше чудесна, ден и половина, изключително добре планирани. Благодарности на секретарията и разбира се и на хората на място, на вносителя на петицията наистина отлично организирано мероприятие. Това беше все пак в посока на миналото, тема, която от 70-те години насам разглеждаме. Може би сме стигнали достатъчно далеч и не трябва да се подаваме повече. За някои едно лесно решение е просто да изхвърлят отпадъците си под мостове и на места, където има удобно, но това трябва да се прекрати. И е хубаво да помислим и за в бъдеще как се процедира все пак, колкото и да беше добре организирана мисията, нямаше представители на централното, на централната власт. Така че ще трябва да направим необходимото, за да може хората на място да бъдат подкрепени. Не можем да допускаме практики, които ни отпращат в миналия век, но все пак кметовете не могат да се справят с това. Те нямат нужните правомощия, не могат просто да кажат не. Нека те да бъдат така подкрепени, че да могат да намерят решение в полза на гражданите, в полза на живеещите там, но да има и отражение на централно равнище. Една обща структура съществува, в която общините са съвсем накрая. Така че да имаме добър доклад, който в следващия мандат на парламента да бъде повод за много а, сериозна дискусия, дълбочинен размисъл. А, и бих апелирал към колегите от Италия. Трябва да участвате. Трябва от централно равнище да дойде всичко това. Много е важно да го подчертаем. Вече закъсняваме, затова моля ви, колеги, съвсем накратко. Елеонора. Благодаря, госпожо председател. Искаше ми се да взема думата по този важен доклад. Благодаря на колегата Бесера за представянето. А, също благодаря и на вносителите на петицията. Така беше привлечено вниманието на Европейския парламент към тази петиция. И това е инициатива, която идва отдолу нагоре. Аз съм от Италия, от именно този регион. Следя темата изключително изкъсо и смятам, че това е тема, по която трябва да чуем някакви отговори от централното равнище. Нека не се крием от реалните въпроси. Трябва по някакъв начин да подкрепим кметовете това винаги е била много трудна тема а, за отпадъците и в Италия, и в Европа, но ние трябва да действаме по-целенасочено, за да може да се придвижим към принципите на кръговата економика, на принципите на управлението на ресурсите. Не разполагаме с приемливи решения и съм убедена, че ще задълбочим идеята в доклада европейските директиви, които трябва да се спазват напълно, напълно да се приложат. Има европейски регламенти, които са пределно ясни и а, трябва да се прилагат пряко. Така че още веднъж благодаря за изложението на колегата и чакам с нетърпение да прочета доклада, за да добавя и моят градивен принос. Председателката. Аз също започнах вчерашното заседание с предложение за резолюция кратка по темата за управление на отпадъците, заедно с други подобни теми в други държави членки. Но това е по тази тема. А сега към работата, която предстои по самия доклад. Благодаря на всички за изключително полезното посещение и ще се върнем на темата отново. Item 14. Item 14. Да преминем към следващата тема. 14 точка. Три различни петиции. Всички за местните и общински полицейски сили, които не принадлежат към полицията на италианската държава, а те са към различни а, други организации и имат различни права. Сега давам думата на Луиджи Маруки и Франческо Гарофало за 5 минути общо. И след това ще чуем следващия вносител, ПБ, и накрая Клаудио Маскела за третата петиция. Моля ви а, да сте концентрирани и кратки. Заповядайте, имате думата господин Маруки и господин Гарофо. Благодаря, госпожо председател. Здравейте на всички. Благодаря, че ни давате тази възможност да ви обясним какви са нашите проблеми по отношение а, нашия статут. 16 000 местни и общински и полицейски служители има в Италия. Ние ги представяме, но те нямат такива права, като останалите служители, общински служители. И имаме такива осигуровки като тях, но до там приключват нашите защити и гаранции. И иска ни се да се предприеме нещо по този повод, за да може тези 16 хиляди души да бъдат по-добре защитени, за да имаме, да речем, защитни за жилетки и каски, които да ни защитават, тъй като ние сме изложени на опасности и не сме защитени от тях. Ние сме полицаи по, във всяко едно значение на тази дума и не сме достатъчно защитени. Салвини а, осъществи една такава инициатива но ние трябва също така да се грижим за гражданите навсякъде в Италия. Ние отговаряме за тях, и извършваме всички полицейски дейности. В рамките на 2018, когато не бяхме добре защитени, доста от нашите колеги имаха нужда от медицински грижи. Понякога техните проблеми са доживотни а, в резултат на това, което са понесли в рамките на, су, а, на професионалния си професионалните си задължения. Изключително важно е да получим някакви мерки от страна на Министерство на вътрешните работи. Всичко това, което е свършено до момента, всъщност е контрапродуктивно. Всъщност се кодифицира именно разпоредбата, че ние сме местни а, служители общински, а не част от а, националната полиция. Няма друга държава в Европа, където полицаите да се считат а, като общински служители. Ако сме общински служители, тогава не би следвало да извършваме половината от дейности, те които а, вършим всеки дневно и просто да си отидем в къщи и да не работим, вместо да защитаваме хората. Ние работим дълги смени, тежки. В последните години има около 60 а, случая, в които дори колегите загубиха живота си. крайна сметка не може да се а, действа по този начин. Става въпрос за колеги полицаи, които а, разследват мафиотски структури и те са изложени на огромна опасност. Ето защо, въпреки че официално сме полицейски служители, имаме липса на защита. 60 колеги загубиха живота си. И а, за това искаме една делегация да посети Италия, да разгледа какви са обстоятелствата и да види какви са а, последиците. Това са служители в униформа, а, които следват и защитават а, закона в Италия, но са изложени на изключително големи опасности, защото няма а, нужната защита, нужните права за допълнителни възможности и това не е съразмерно на а, задачите, които тези а, колеги извършват и ви благодаря предварително, че привличате вниманието към тази тема и показвате каква е истината. Бих а, искал отново да преканя да се организира делегация. Благодаря. Вие използвахте 5 минути за тази петиция. Следващия вносител е със съкръщението ПБ. Имате думата. господин Гарофоло, Аз се казвам господин... Аз се казвам Франческо Гарофало и това е моята петиция. Една минута председателката казва. Просто за да поясня и това, което каза колегата Маручи. Последните години не сме виждали какъвто и да било напредък в е и не сме видяли на развитие в Италия по темата и смятам, че трябва да се подчертая факта, че местните полицейски сили са в униформа, те са навсякъде по улиците на Италия. Това са първите полицейски служители, които виждате, когато посетите. Те имат много важна институционална роля и те изпълняват много добре. Среди с това какво представляваше ситуацията, полицаите изпитват много повече проблеми, много въпроси са повдигнати напоследък. И реалността е, че и в малките, и в големите а, градове има все повече организирана престъпност, с която ние трябва да се справим и ако се огледате, ще видите, че и тези, които са в униформа и тези, които ни, не са, са а, все така изложени на тази опасност. Ние не искаме да заменим някой, не искаме нищо повече, просто искаме равно третиране и искаме италианското правителство да поеме отговорността за тези 60 хиляди, които са в цялата територия на Италия, тъй като те нямат същата защита като членовете на другите полицейски сили в Италия, а пък те са на предната линия, без защита, без гаранции, с които останалите разполагат. Eh, eh, И най-важното защитата липсва до степен, че някой губят живота си на а, с, изпълнявайки своите задължения. Председателката, нека сега да се концентрираме върху това, какво може да се направи. Познаваме въпроса. Да преминем, преминем към следващата петиция, 93 от 2017. Мисля, че има PowerPoint презентация. Здравейте! уважаеми членове на Европейския парламент, госпожо председател. Тази петиция, когато я написах, в нея включих това, че а, това не е просто професия и работа, това е мисия. От римско време разчитаме на полицаите за подкрепа. Извинявайте, не работи PowerPoint презентацията. Председателката мисля, че трябва да се приближите. А сега нека да се спрем на писмото, изпратено към вашата комисия, където се очертават задачите на местната полиция, сред които административни, такива безопасност в градовете и така нататък, но не се говори за безопасността. Какъв е проблема? Когато гражданите имат нужда от а, помощ в а, спешен случай, а, се обръщат и към местни, местните полицаи, които изпълняват същите задачи, както останалите полицаи, но пък не са така защитени същите трудови договори, които са с общинските служители, са тези, които се използват и за местните полицаи. Разликата обаче е, виждате е представена на снимките. Местните общински служители правят, извършват офисна работа, а пък местните полицаи извършват арести и то не е малко. Така че са необходими същите нужни са защити. Ето виждате риска, на който сме а, изложени. Ето това съм аз след а, едно задържане на пътя, 4 часова операция наистина за нас това не е добър вариант, защото ние не сме частно предприятие. Не може такива трудове договори да се използват. Това е най-важното. Ако полицаят извърши нещо не както трябва, той отива в а, обикновен а, затвор заедно с останалите престъпници. Другите италиански а, полицаи имат отделен а, метод за задържане и това е правилно. Аз се моря за всички колеги, които починаха, изпълнявайки а, служебния си дълг, а, като Сара Гамбио и Николо Саварино и други колеги, Микеле а, Лигоре, който починал от рак заради излагане на токсични вещества в резултат от работата му с, а, за разкриване на екомафията и също Мауро Доди, който почина а, след като беше ударен от автомобил и всички други, които загубиха живота си. Тази петиция е подкрепена от региона Ломбардия и господин Рикардо Декорато за европейските местни полицейски сили е време да пораснем. Много ви благодаря и Бог да ви благослови. Много добро изложение, защото наистина хвърля светлина върху това колко неприемлива е ситуацията, която виждаме в Италия в момента. Напълно неприемлива. Нека сега да се обърнем към Клаудио Маскела. Buongiorno, sono Assirelli Mario. Клаудио Маселя, qui vicino. Здравейте, аз съм Марио Асирели. Клаудио е до мен, но аз отговарям за петицията. Аз съм в местния синдикат. Госпожо председател, мисля, че вие сте наясно с правилата, които а, се прилагат за местната полиция в италианското законодателство. Ние играем роля, която е еквивалентна на останалите полицаи. Всичко свързано с трафика, данъчни престъпления и всичко свързано с безопасността, защитата на обществения ред. И също защитаваме самите общини от специфични заплахи. Много задачи имаме, които са свързани с общините. Както останалите видове полицаи, карабинерите, финансовата гвардия и така нататък, ние следим за спазването на закона. И правим така, че да се спазват правилата. Провеждаме диалог също така и провеждаме разпити, откриваме доказателства, отговаряме за обществената безопасност, работим с местните власти и общините Две конкретни нива са идентифицирани на национално равнище законодателно и те регламентират вида дейности, с които ние се занимаваме. Ние гарантираме безопасността на гражданите заедно с градската полиция. И а, идеята е да се способства за сътрудничеството. между различните видове полицейски сили, обмен на информация и добро координиране на дейностите на национално и на местно равнище. Използване на инфраструктурата, спазване на всички законодателни разпоредби, когато се организират блокирания на пътища, при залавяне на престъпници, при преследване на заподозрени, все нови разпоредби, които включват и местната полиция в Италия. Противоречиви са тези обстоятелства, защото ние имаме различен вид договор от другите полицейски сили в Италия. И оттам проистича много сериозно, сериозна разлика в статута ни. Локале, 3 е Член 3 ни изключва от някои разпоредби, свързани с това, което се прилага в другите полицейски сили в Италия, но ние извършваме същите задачи. Ние не можем да приватизираме италианската местна полиция. А законодателството не ни защитава, а там се казва, че полицейската дейност на всички нива е обществена услуга. европейското и национално законодателство е пределно ясно в това отношение. Член 2 от декрета от 93-та година казва, че там се обхващат и теми като работното време. Както и разпоредби има за тези органи, които се грижат за обществената безопасност. Тоест би трябва да се отнася и за националната и за местната полиция. И така, местните полицаи в Италия питат къде са техните права, какви, как са защитени, как са осигурени. Ние носим униформи, и отговаряме за безопасността на гражданите, което не е лесно и с това приключвам. С оглед на различните писмени материали, поступили в този парламент и петиции и от нашия синдикат, ние също така представихме различни петиции и в Италия, в органите на Италия. И затова искаме да апелираме към Европейския парламент – ясно и внимателно да анализира нашата молба за равнопоставеност, а не просто да каже, че това е правомощие на италианската държава. Бихме а, помолили за писмена нота, която да се изпрати към италианското а, правителство, а, но нека да деси. си да не допускаме да си измиваме ръцете отново от тази тема, защото това ще бъде от интерес за терористичните организации, които само това чакат. Извинявайте, че се разпростирам, госпожо председател, но от години чакам да мога да се изкажа по тази тема. Много ограничен достъп имаме до организации, които могат да възпособстват за защитата за нашите права. Има опасности, за гражданите. Ние а, извършваме повече а, арести, отколкото от другите полицейски сили в Италия. Така че не можем да приемем да не сме равноправни с тях. Продължава ситуацията все така с терористи, а, които а, убиват хората и ние се изправяме лице в лице с тях – а не сме защитени в тази си дейност, така както останалите колеги. Не сме защитени от а, италианската държава заради типа трудови договори, с които сме наети. И с това приключвам. Убити са наши колеги в, в изпълнявайки своя дълг, но за да ви помогнем, трябва да спазите времето. За да го обсъдим добре и обстойно, трябва да спазвате времето, което ви е предоставено. Е, allora concludo, ribadiamo con forza al Parlamento europeo e al suo Presidente. В такъв случай заключвам. Отново призоваваме председателя. Председателят на Комисията по петиции, председател на Европейския парламент да продължи да оказва натиск върху италянското правителство, за да се гарантира равнопоставеност по отношение на възнагражденията между всички полицейски служители в страната, било то общински, регионални или национални. По този начин може да се гарантира най-високо равнище на сигурност за италянските и европейски граждани. И накрая, наистина в заключение, ние сме най-широко разпространените полицейски служители е, в е, цяла Италия. Ние наистина сме буквално навсякъде, във всяко кътче на страната. И по този начин може да се гарантира равенството, достоинството и справедливостта за всички полицейски служители в Италия. Благодаря ви. сега, нека да направя едно уточнение. Петицията достигна до нас преди... Всъщност, доста скоро бяхте тук а, през месец ноември. Петицията е от 2017 година, така че не можете да, да твърдите, че случая продължава от години нищо не правим. И още едно уточнение. Председателят на Европейският парламент няма абсолютно никакви правомощия да се намества съгласно правилника на парламента. Тоест всичко зависи от нашата комисия и това се опитвам да направя тук в момента. Опитвам се да намеря някакъв начин за разрешаване на вашият проблем. Лично аз ще разговарям с председателята на Европейски парламент, който е много добър а, мой приятел и ще е, отнеса проблема ви до него. Но той не може да има последната дума след каза това, като върши нашата комисия, така че по-добре да работите с нас. И сега мога ли да помоля госпожа Валентин или господин Уайт, да се изкажат? Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря също така и на вносителите на тази петиции за това, че са днес тук, за да ни представят случая си по-подробно. За нас това наистина е много полезно. Благодаря и на Европейски парламент, който организира този вид изслушвания. Те са една от възможностите да се запознаем с притесненията на пряко засегнатите. Комисията си дава сметка колко важна роля играят полицейските служби в борбата с престъпността и тероризма. Аз лично не съм полицейски служител, но в екипа с който работя има много голям брой полицейски и митнически служители, които са командировани в държавите членки. Повечето също са такива от колегите ми и напълно си давам сметка за а, трудната работа, която вършат полицейските служители много често при трудни обстоятелства и непрестанно променяща се обстановка защо бих искал да се възползвам от тази възможност, за да ви уверя, че действително си даваме сметка за високата цена, която плащат полицейските служители по изпълнението на своите задължения. Общинските полицейски служби са важен инструмент за подобряване на взаимоотношенията между полицейските служби и местните общности и действително общинските полицейски служби играят ключова работа в това отношение и те играят много важна роля, за да се гарантира последователност на полицейската дейност. Европейската комисия създава мрежата за осведомяване на въпросите по радикализацията, като целта е да се уменят на добри практики по отношение на предотвратяване на престъпността и мрежата в момента разработва инструментариум за обучение за полицейските служители, които ще разработим заедно с СЕПОЛ. Ако разполагаме с малко повече време, колегата ще каже няколко думи и за мрежата за осведомяване по въпроси на радикализацията която, както става ясно от името и се занимава с предотвратяване на радикализацията. Знаете, че Европейската комисия играе ролята на пазителка на договорите и в това си качество преди всичко трябва да спазваме договорите и тук мога само да ви припомня това, което вече сме заявявали, а именно член 72 от договора с функционирането на Европейския съюз е много ясно а, е много ясен да разпорежда, че Европейската комисия няма правомощия в тази област, тъй като държавите членки имат изклю... изключително неправомощия за поддържане на обществения ред е, и правоприлагането в е, е, съответната държава членка въз основа на приложимото национално законодателство и затова всяка държава членка отговаря за създаването на правоприлагащите агенции съгласно приложимото национално законодателство да определи условията за заедост в тези агенции. Това, което имам да кажа, преди да дам думата на колегите. Благодаря ви, госпожо председател. Европейската комисия признава, че местните полицейски служби играят важна роля. Те са ключов партньор при между при многодисциплинарният подход, който води до ефикасна превенция на тероризма и другите видове престъпност, характеризираща се високо равнище на насилие. Ето защо ние работим съвместно с местни ние работим в рамките на мрежата с осведоменост по въпросите на радикализацията. Мрежата работи под формата на 10 работни групи. В тях са представени местните и регионални, както и националните полицейски служби. Работните групи заседават три пъти годишно и заедно с други специалисти допринасят за този многодисциплинарен подход. И така всички участие в нашата мрежа участва в изготвянето на подходи и препоръки, които се изпращат до всички полицейски служби в Европа за по-добро справяне с радикализацията. И пак повтарям, местните полицейски служби играят много важна роля в това отношение. Благодаря ви много и благодаря за това, че уточнихте много добре какво може да направи Европейската комисия. Държа съвсем наблизо, набързо да ви отдумя, че в някои случаи, съгласно договорите, дадена тема попада в изключителни правомощия на държавите членки. Но имаме много интересен опит тук в нашата комисия. Понякога ни се налага да осъществим консултативно посещение, в други случаи от изпращаме официални писма, в някои случаи чисто и просто се обаждам по телефона на даден кмет или даден министр и проблема се разрешава. Така че, моля ви, не подценявайте нашата комисия. Аз сега се обръщам към колегите и започваме с господин Ширио. Благодаря ви, госпожо председател. С пълно право подчертахте колко важна роля играе нашата парламентарна комисия. Действително през последните години успяхме да постигнем конкретни резултати и успяхме да разрешим някои конкретни проблеми. Струва ми се, че местната и регионална италианска политическа служба с пълно право се обърна към Европейския парламент. Председателят Таяни беше осведомен за днешното заседание и в качеството на председател той безспорно ще подкрепи исканията на местните полицейски служби в Италия, които действително са в неблагодетелствено положение по отношение на сигурността. Господин председател, когато сте изправен пред престъпник, той няма да промени поведението си в зависимост от униформата, която вижда. Той ще продължи да се държи като престъпник, независимо дали пред него стои представител на карабинерите, на, на националните полицейски служби или на местните полицейски служби. Но ако местните полицаи не са в състояние да вършат работата си както би следвало, се стига до абсолютно нелепо положение започнах кариерата си като оценител в местните полицейски служби в моят регион Пемонте и мога да ви кажа, че съм много добре запознат с работата на този вид полицейски служби. Давам си сметка и се особено за трудното положение в Италия и между другото в писмото на министърът на вътрешните работи на Италия от 2018 година става ясно какъв е проблемът. Обърнахме се към министъра на вътрешните работи, който е, е ръководител на националната полицейски служби с е, искане той да подобри положението и условията на труда на местните полицейски служби и отговор, който получихме, безспорно е написан от някой адвокат, адвокат, а не от самият министр, тъй като отговорът е чисто технически и правен по своето естество, а не политически отговор. Ето защо Госпожо председател, смятам, че трябва да се обърнем правило, направо към правителството на Италия, а не към министър, Министерството на вътрешните работи. Трябва да се обърнем пряко към министър-председателят на Италия, тъй като именно той разполага с нужната политическа власт да промени статуквото. Промяната е много съществена, за която настояваме и тя далеч надхвърля правомощията на Министерството на вътрешните работи. Ето защо, госпожо председател, ви моля отново да, изго... да изготвите официално писмо, като сложите приложение и писмото на министърата на вътрешните работи. Парадоксално е положението, в което се намираме в момента, тъй като има 8000 общини в Италия и единствените, които гарантират безопасността в тези общини са общинските полицейски служби, които обаче не, не разполагат с нужните условия, за да вършат добре работата си. има и някои други особености на труда на тези служители, които не бива да забравяме. Знаете, че има Европейска директива за времето на труд и тази Европейска директива би следвало да защитава интересите на полицейските служители на местната полицейски служби, за да защитава техните интереси, но тази директива не се прилага в Италия. И това е друг въпрос, който би трябвало да разгледаме, може би, чрез някакъв метод на заклеймяване, ако смятате, че това е уместно. Това е правим обикновено, когато някоя държава членка не спазва дадена европейска директива. И така, госпожо председател, в заключение трябва да се обърнем направо към италианското правителство. Имаме нужда от политически отговор, а не от ам, а, прикриване зад а, технически и правни обяснения, както направи министърът на вътрешните работи. Напълно сте прав, макар че не искаме правен отговор, все пак се надяваме, че здравият разум ще наделее дори и в италянското правителство. Тук говорим за здрав разум, тъй като полицейските служби имат за цел да гарантират безопасността на гражданите. Когато хората си дадат сметка за този факт, мисля, че проблемът много лесно ще бъде разрешен. Мистер Митрофанос. Господин Митрофанос, има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Получихме отговорът на Европейската комисия днес, а именно, че Европейската комисия заявява, че не може да се намеси тъй като всички въпроси, свързани с, сигурността, са в включителните правомощия на държавите членки. Трябва обаче да разгледаме този въпрос през призмата на дискриминацията. Тук става дума за дискриминация на служители в публичния сектор. Има неравноправно третиране на националните полицейски служители и на местните полицейски служители. За съжаление, изпуснах някои елементи от презентацията на представителите на вносителите на петициите и за мен някои въпроси станаха неясни. Например, каква е позицията на синдикатите? Каква е позицията на италианския парламент? Какви са доводите и защо не може да бъде разрешен този проблем на вътрешно италианско равнище. Ако проблемът е единствено с финансирането на общинските полицейски служби или пък за да се разреши, дали това ще бъде достатъчно, за да се разреши проблема или ще трябва да се променя законодателството. Следващият ми въпрос е кой финансира местните полицейски служби? Дали става дума за... дали се финансират от бюджета на общините или от централният бюджет на Италия? Разбира се, трябва да се гарантира по-добра защита за общинските полицейски полицаи, но трябва да сме наясно и с евентуалните им нови правомощия, ако се окаже, че те имат същите права и задължения като обикновените полицаи. Ето също моето заключение е следното. Смятам, че трябва да следваме по-надлежно в случая. Смятам, че е добре да изпратим писмо до министърът на вътрешните работи на Италия, може би дори и до италиански парламент. И ако Другият ми въпрос всъщност не може да се разреши този проблем на равнището на Конституционния съд в Италия. Така че нека да продължаваме с разследването на този случай от името на моята политическа група. Подкрепя вносителите на петицията и италианските общински и полицейски служби в борбата им за равнопоставеност. Благодаря ви, думата има Елеонора Еви. Сигурна съм, че ще бъдете съвсем лаконична и ще изкажете много целенасоченост да приключим възможно най-бързо с темата. Благодаря ви, госпожо председател. Както винаги ще се постарая да бъда възможно най-лаконична. Най-напред бих искала да благодаря на вносителите на петициите, петициите за това, че отново обръщат внимание на този проблем тук в нашата комисия. За това, че отново хвърля светлина върху този проблем, който продължава вече прекалено дълго време. Съгласна съм с казаното и от колегите. Свидетели сме на напълно нелогична дискриминация и трябва да се опитаме да разрешим този проблем възможно най-бързо. Недопустимо е представителите на местните полицейски служби да вършат същата работа като националната полиция, но да са обект на по-различно отношение. Опитахме се да подобрим положението през последните няколко години. Движението на пете звезди излезе с предложения за преодоляване на тази дискриминация и липсата на равнопоставеност, но а, нашата партия е обвързана от договора, на който се основава коалицията, като е власт в момента, т.е. договора, с който сме се ангажирали пред италианските граждани и проблема с местните полицаи е част от нашето обещание, тъй като този проблем вълнува гражданите много отдавна. И си давам сметка, че много малко беше свършено от тогава, като, например, един указ, който само от части засяга проблема като се предоставя достъп а, на местните полицейски служби до националните бази данни, което им дава възможност да са наясно с всичко, което се случва на територията на страната и да има достъп до всички съдебни досиета, което разбира се е важна стъпка напред, но далеч не е достатъчно. Трябва да се гарантират всички форми на социална осигурен... на социална сигурност и да бъдат защитени местните полицейски служители в всички случаи и предвид всички опасности, на които са изложени. Трябва да си дадем сметка действително за огромната и чудесна работа, която върши местната полиция, местната полиция всички държави и членки и в частност в Италия. Още веднъж благодаря на вносителите на петициите за техният принос. Благодаря ти, Елеонора. Петър Яри има думата. Нямам какво да кажа по съдържанието. Колегите от Италия отлично обобщиха позицията ни. наистина става дума за здрав разум. Нормално е да има споразумения между различните равнища на държавно управление, между централното правителство, регионалните и местни области за това кой осигурява безопасността и съответно да се разпореди, разпореди нормалното функциониране на всички видове полицейски служби. Ето защо смятам, че трябва да изпратим едно изключително ясно писмо, в което съвсем чисто на бяло да изложим позицията си. Очевидно е, че вложителите на, петицията имат пълно право и се надявам, че ще успеем да постигнем а, значителен напредък а, до края на мандата. Не знам, може би е добра идея да изпратим а, Една делегация, която да извърши консултативно посещение. Жалко е, че до към момента още нищо не сме свършили по въпроса. Председателят казва, че имаме нужда от политическа воля. Еми да, и аз смятам, че трябва да защитим интересите на, на вносителите председателята. Да, аз смятам, че трябва да изпратим консултативно посещение, тъй като писмото ни беше от преди изборите, преди на власт на новата коалиция. Така че да, може би не е зле да се позадействаме отново. Госпожа Тоя, благодаря ви. Аз също Приветствам с добре дошли представителите на местните полицейски служби, които са в нашата комисия вече за втори път. Високо оценя упорството ви. Доказахте, че не си, няма да спрете е, лесно, че няма да, да ви спрат лесно в е, напълно основателните ви искания, за което мога само да ви поздравя. И вашата отдаденост ни кара и ние да се да прегърнем каузата ви с още по-голяма енергия. Как вече стана ясно, изпратихме писмото през месец февруари, през месец март дойде на вас новото правителство и разбира се имаше преходен период, който чакахме, но вече са а, на, на лице новите управляващи и държа да отбележа, че аз съм член на партито Демократико в Италия. Мога да ви кажа, че ние ви подкрепяме в вашата борба. Държа да отбележа също така, че министърът на вътрешната работа на работа, извинете, отговаря за националните полицейски служби, но той също така има правомощия по отношение на взаимоотношенията между централното правителство и местните органи самоуправление, така че той, така да се каже, има двойни правомощия за разрешаване на този случай и спи трябва да се обърнем към него. Аз мисля, че трябва да се обърнем и към италианският парламент, т.е. към председателите на двете камери на италианския парламент и да поискаме тяхната подкрепа, защото проблема може да се разреши и на законодателно равнище, не само на изпълнително такова. Всички си даваме сметка, че има разпределение между властите на, на различните равнища, национално, регионално и местно. И си даваме сметка, че случаят не е лесен, но пък вие най-добре познавате устройството на вашата страна и може би има, има какво да се направи в момента на равнището на местните власти. И накрая, госпожо председател, съгласна съм с вашето предложение. Наближава края на мандата, но ако разполагаме с нужната енергия и воля, дори и внасянето на въпрос от един депутат ще привлече още повече внимание към вашия случай. Затова и взех думата, за да ви уверя, че ние сме на ваша страна. Благодаря ви. Благодаря ви, че отново хвърлихте светлина върху факта, че 60 хиляди местни полицаи в Европа са обект на несправедливо отношение и то, това е недопустимо и трябва да се сложи край на тази дискриминация. Предлагам ви петицията да остане отворена, да изпратим едно много възпитано, но и много откровенно писмо до италианското правителство с копие до италианския парламент, защото колегите, които работят в Комисията по вътрешни работи в италианския парламент, трябва да са наясно с това, че сме изпратили това писмо. Също така ще си отбележим възможността за организиране на констатативно посещение най-вероятно през следващия мандат на парламента. И какво друго може да направим? Както казахте, с пълно право ви вършите една и съща работа, имате една и съща мисия, независимо към кой вид полицейски служби принадлежите. Смятам, че трябва да запазим този цялостен подход. Смятам, че когато има политическа воля, винаги се намира и начин за разрешаване на проблема. Така че аз за сега с това писмо искам да насърча италианското правителство възможно най- скоро да възстанови правата на тези 60 000 мъже и жени полицейски служители, които са обект на несправедливо отношение. Да им възстанови правата правото на равнопоставеност с националната полиция. Това трябва да се опитаме да направим. Да насърчим правителството, да му покажем колко несправедливо е статуквото и да ги насърчим да предприемат някакви действия. И аз лично ще разговарям с Антонио Таяни по темата. Обеден не съм, че той а, следи отблизо въпроса, тъй като подобна наредност, подобна справедливост трябва да бъде разрушена. Съгласни ли сте, колеги? Добре, чудесно. Още веднъж е, ви благодаря за това, че внесохте петициите и за това, че се възползвахте от възможността да дойдете тук до Брюксел. Но показвам нещо, което вие не виждате от вашата позиция. Навън вали сняг. Sure that it has been a sacrifice by you to leave beautiful Italy. Убедена съм, че за вас е била голяма жертва да напуснете прекрасна Италия и да посетите толкова мрачният град Брюксел в един особено неприветлив ден. Така че, моля ви, изпратете поздравите ми на прекрасната си страна и помислете малко и за нас, както ние мислим за вас. Благодаря ви. Thank you so much, and I believe that you are now благодаря. Мисля, че сега ще ни напуснете. Така че нека да направим една минута почивка и да ви оставим да напуснете залата, след което ще продължим с следващата петиция. Now, I think we need to continue, so please... Сега трябва да продължим. Моля да се съсредоточите върху следващата точка. Разлики съвсем различна е следваща тази точка. Права на потребителите вече влизаме. Вносителите са с нас. Патрисия Греем. Заповядайте, имате думата 5 минути максимум да ни запознаете с случая си. Thank you for letting me come here this morning. Благодаря за възможността да ви запозная с това какво става с нашите комунални компании. Малко преди истории Има три тарифи в Малта. Битови, за постоянно преживяващи и небитови най-ниската, която е жилищната, е за лица, които за основните жилища. А втората е по-висока, това е за втори жилища. Не битовите комунални услуги нямат, не са част от тази позиция. Сега, за жилищната тарифа трябва да се кандидатства. Тя не е автоматична, най-низката тарифа. Това трябва да се знае. Тя е приложима само за първия дом на жителя. Тоест, особено веднъж искам да почета, трябва да се подаде молба за това, не е автоматично. Автоматичната тарифа е така наречената битова, втората. Тя автоматично се прилага за всички имоти, освен ако няма молба за жилищната тарифа, най-низката. Тоест, ако не сте наясно и ако не подадете молба, веднага влизате в в втората тарифа. 91 а, а, евро е, е обичайната, е средната тарифа за едно семейство. А пък при втората тарифа 155 евро. Огромна разлика от 63 евро. Това са над 700 евро годишно. Сигурен, сигурно съм, ще се съгласите, че това е, е много сериозна тежест за всяко семейство. Повечето хора а, е, са ужасени, когато осъзнаят колко о, са надплащали. Нито, нито правителството, нито а, е, агенциите за недвижими имоти, нито хезяите информират потребителите за това положение. И дори когато дори когато се, за, пър, за първи път а, стават клиенти на такива услуги. Едно, едно лице, което за първи път а, има жилище в Малта, новодошли а, а, жители, няма как да знаят за тази уловка. Няма, не се регламентира найемите в Малта и нищо не подозиращите наематели нямат никакви защити срещу подобни практики. Много наематели така и никога не си виждат сметките, а плащат обща сума, която е заедно с а, найема. Наематели, които се запознават с, с това положение, обикновено веднага се свързват с хазяите си и настояват да им се отвори партида. Хазяите пък отказват да направят това, именно за това съм днес пред вас. Всеки плаща едни и същи а, сметки за ток в други държави членки на Европейския съюз. Защо, ако има а, система с а, две тарифи а, и тя е а, законна, защо други държави членки а, няма такава практики? Някои а, хазяи дори не крият, че не плащат данъци и изискват а, в случай на регистриране на, на тарифа да се увеличи найема в размера на найема, който хазяите ще трябва да плащат. Много наематели, е, разбира се, се гневят е, в такава ситуация и е, прекратява договора си и се опитва да намерят ново жилище. Ако се опита обаче да прекрати договор с един наемател, всички собственици, хазаи, обикновено започват да твърдят, че това е нарушение на договора и а, задържат депозита, внесен в началото на договора. В, в, проведохме разговори и а, стигнахме до следната формула, разработихме следната формула. Ако се откаже на наймател формуляр а, за регистриране на партида, Тогава наймателя има право да се оплаче и да се регистрира а, за правилната тарифа. Това обаче а, средно води до разходи от 460 евро и, а, и такса за смяна на тарифата от 50 евро. Поради разходите, които изратих по, преди малко. Значи, освен а, загубите от 460 евро, председателката, а моля да, при, да приключвате, защото е, с малко време разполагате още. Искам да а, добавя, че онези наематели, които имат щастието да имат коректен хазяин и отговорен хазяин, като регистрира лицата, които живеят на, в обекта им, за тях тези разходи е, падат до нула. За тях това нищо им а, струва. Председателката и сега представителя на комисията ще се изкаже, за да ни запознае с възгледите на, на институцията. Благодаря, госпожо председател. Да, действително има различни тарифи в Амалта и има едни опасения, че а, да дори първоначално, всъщност знаеме, че първоначално нямаше достъп до намалената тарифа за европейски а, граждани и Европейската комисия поде процедура за нарушение. Това бе коригирано и бяха възстановени надплатените сметки на европейски граждани. Действително, в момента си положението е такова, че хазяите, собствениците, могат да подпишат формуля, така наречения формуляр ХАШ, а, без наемателите да могат да се радват на намалената тарифа. Няма дискриминация а, на европейски граждани спрямо между европейски граждани и а, латвийски граждани. И теоретично всеки може да получи достъп до, намалена, достъп до намалената тарифа. Единствената разлика между собственик и наемател е, че наемателя трябва да, плащ, да заплати депозит, който служи като гаранция. Пример, ако наемателя не си плаща сметките, тогава няма да си възстанови депозита. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Някой от колегите иска нещо да кажа. Да, заповядайте. И аз съм от Европейската комисия, от Генерална дирекция енергетика. И това е един въпрос, който е от значение както и за законодателството за енергетиката, така и за защита на потребителите. Важно обаче да се изтъкне и енергийното законодателство, защото един от основните въпроси е защо има две отделни тарифи и защо това е законно, след като няма такава практика в други държави членки. Според европейското законодателство, държавите членки определят цената на електричеството, на електроенергията, но има строги правила в европейското законодателство. Само, че малца се ползва с изключение, с дерогация и може сама да определя тарифите си. Малта е много смал, малка, изолирана система и а, решението бе, че е по-добре правителството да определя цените, а не, а, а не монополите. Малта избрава системата с две тарифи, където най-низката тарифа всъщност е субсидирана. Тя е под, тя е под себестойността. А втората тарифа а, е, всъщност почива на, на себестойността. Както казах, според е, европейското законодателство това е напълно законно, именно защото а, е, Малта се радва а, на дерогация по отношение на регламента. Следващия въпрос как може не собственик, а наемател да, да получи достъп до по-низката тарифа. Да, наемателят трябва да има а, възможност да а, сключи договор с доставчик на електроенергия. Всеки, който е в найеми отношения а, над 3 месеца, има право на достъп до тази тарифа. Така че от чисто формална юридическа гледна точка всичко е наред в Малта, най-вече, е, що се отнася поне по отношение на европейското енергийно законодателство. Друг е въпросът дали потребя, потребителя а, получава това, което иска. Тук ние обаче не можем да се а, е, месим. Не можем да се месим в отношенията между един клиент и един доставчик но а, европейското законодателство а, предлага механизъм за разрешаване на конфликти. Ако един клиент не получава ниската тарифа, винаги има възможност да се оплаче по механизма за разрешаване на конфликти, от което е част малта регулатора, енергийния регулатор. Ако има доказателства, че този механизъм за решаване на конфликти не си върши работата. Това е, е функция, която е определена по европейското законодателство. Ние като европейска институция вече можем да бъдем сезираме, ако регулаторните органи не си вършат работата. Но, разбира се, процесът е такъв, че е, потребителя трябва да се отнесе до този механизъм за разрешаване на конфликти и след това демонстрира, че те евентуално не си вършат работата. Председателката благодаря за пояснение. Е, съвсем уместно и важно беше това. Роберт, е, депутат от Малта, тук ще пристигне. Заповядайте. Да, извинявам се. Бях в живо телевизионно студио и малко закъснях. не искам да споря с представителите на комисиите, но а, добре е, че вносителите са тук. Има доста подобни петиции и това показва, че въпросът не е разрешен. Става въпрос за справедливост. А, това е нещо, което очакваме във всяка една политика, най-вече когато става въпрос за европейски граждани. Много въпроси остават висящи. Колко наематели са се, възполз... са се възползвали от системата? Колко са опитали да, да кандидатстват с формуляр H1? който бе въведен, от страна на правителството, за да предостави компенсации на за наднесените сметки. Всичко това са въпроси, които трябва, да бъдат, които трябва да бъдат разрешени и аз не съм убедена, че какъвто и да било механизъм или орган за разрешаване на, на спорове, някога се е занимавал а, с подобни теми. Така че бих искала а, разискванията да продължат а, и да не се закрива, да не се прекратява тази позиция. Има ли други желаящи? Не. Добре, вносителя пак съвсем накратко една минута. Няма микрофон. 466 евро. Това са много пари за всеки го в Малта. За плаща, за да получи нещо, което му се полага по право. F2, формуляр F2 не е достъпен а, за хора с минимални доходи. Из, е, тарифата е F2. Ако а, хазяяне не им даде а, достъп до ниската тарифа, хаш, те нямат, те са без, нямат какво да направят. И пак, това, са, това е, тази сума представлява възнаграждението им за 3 седмици. Да, разбира се, оставяме отворена петицията. На 17 декември, преди месец, а, изпратихме запитване до Малтийското правителство. Все още очакваме отговор. поискахме информация за висящи дела пред съдебната система в Малта, така че Наистина ще трябва да изчакаме е, отговора и до тогава, естествено, остава отворена петицията. На мен ми беше интересно и да се запозная с е, механизма за решаване на спорове, който е задължителен в е, държавите членки. Не знам дали се ползва. А ако не се ползва, вече друг... това е друг въпрос. Но благодаря ви за това, че е, дойдех, дойдохте да разговаряте е, с нас. Е, нека да изчакаме отговора на малтийското правителство и когато той пристигне, ще предприемем действия. Благодаря ви. Продължава да вали в Брюксел, но не и в Малта, така че лек път обратно към дома, към вашия красив остров. Сега минаваме към представяне на проучването разлики в качеството на потребителските продукти. Давам думата на Бланка Витова. Where do we have our expert coming? Very good. Идва ли експерта ни? Да, чудесно. The floor is yours. Имате думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, вече сте чували, е, сигурно съм, с случая с двойните е, стандарти за качеството на, на продуктите ще ви запознае с това и с предложението на комисията 2018 година. Това е един въпрос, който съвсем наскоро влезе в вниманието, обхвата на вниманието на Европейския съюз. По инициатива на отделни а, индивидуални а, евродепутати, след това целият парламент и комисията започна да се занимава с това. Различното качество на продукти от същата марка и същите етикети най-вече са свързани с хранителни стоки, но има и други а, случаи, като например периодни препарати, козметика, туалетни препарати и така нататък. Наскоро бяха извършени анализи в одобрени лаборатории в редица европейски държави членки, в това число България, Чехия, Хърватия, Унгария, Словения и Словакия. Разликите в качеството а, става последния начин. Продукциите имат различно, различен вкус или състав, но същата опаковка. Като потребителите са информирани, че това е друг продукт поради етикетирането. Това е един вариант. Другия вариант е обаче, когато търговец при въвеждането на продукт на даден пазар започва да използва продукт с по-високо качество, например състава на месо, за да привлече вниманието на потребителите. След това, след известно време, първоначалният продукт се оттегля от съответния пазар и бива заменен от друг продукт, с променен състав, по-лошо качество, но със същия външен вид. Потребителя е убеден, че продължава да купува същото изделие, защото, защото не е подозират какво, е, какъв е състава на продукта и няма как да проверяват състава му. Дори и да искат да променят състава, не биха, не биха си спомнали какъв е състава на първоначалното изделие, така че няма с какво да сравнят. Това е така нареченото намаляване на качеството. При двойните стандарти, а, е, повечето продукти са двойни стандарти, изискването за а, оповестяване информация за състава, информацията, която се дава е в разрез с общото, общия вид на продукта. много важна роля играе възприятието на потребителите. В случая на продукти с двойно качество може да се каже, че средностатистическия потребител а, получава информация не само от а, древния текст, от, а, не само от а, състава, но и от общия общото визуално представяне на, на продукта. Това е нещо, което първо привлича вниманието на, потребителя и играе основно, основна роля при оформянето на решение за закупуване на продукта. Има няколко правни мерки за справяне с двойното качество на продуктите, както в частното, така и публичното право. Например, правни последици, конкурентно право, етични кодекси за производителите или директивата за нелоялни търговски практики и препоръките в областта на хранителните изделия и козметиката. Нищо от това обаче не води до задоволителни резултати по отношение на продуктите с двойно качество. Бих искала да се съсредоточа най-широко разискваната мярка, директивата за нелоялните практики. Правното регламентиране има за цел да а, предотврати практика, при която се нарушават економическите интереси на потребителите и може да бъде засегнат потребителя в правните му а, действия. Това се отнася до всички етапи на договорните отношения между двете страни. В додоговорната форма, по време на преговорите, изключването на договора и дори и след изпълнението на задължението страна, от страна на търговец. Когато се оценяват тези нелоялни търговски практики, се използват определени тестове и така стъпка по стъпка се оценяват дейност, действията на а, а, търговеца. На първо място се оценява доколко се а, спазват всички критерии от списъка в приложение 1 на директивата. Ако не се спазва нито един от критериите, се преминава а, към втората стъпка, където се оценява доколко а, това е агресивна търговска практика. Ако критериите за агресивна а, търговска практика не са спазени, тогава се презглежда доколко поведението и действията не съставляват подвеждаща а, търговска практика в съответствие с член 6 и 7 на директивата. И накрая административният орган прави заключения, кои а, критерии са спазени, кои не и доколко а, се прилагат съответните клази. Ако пък а, нито един от критериите не е нарушен, тогава не се счита за нелоялна търговската практика. Настоящите разпоредби, член 6, не споменава двойното качество или двойния стандарт за това. Комисията подготви предложение за изменение последния начин че една търговска практика се счита за подвеждаща, ако се предлага на пазара продукт а, и се рекламира като един и същ в някои държави членки, а в същото време има различен състав или характеристика на тези продукти. Общия критерий за оценката на а, това като разпоредба може да се обощи последния начин. Трябва да има проверка, която определя всички елементи на подвеждащата практика, така че а, да се води до вземане на решение от страна на един обикновен а, потребител, което иначе този потребител не би взел. А, специалните елементи са свързани с предлагането на пазара, маркетирането, рекламата на продукта и това, че той се предлага в няколко държави членки и че има различен състав или различни характеристики. То значително, значителна разлика. Специалните критерии са нови, за разлика от останалите общи критерии, затова трябва по-раздълбочен анализ. Поради ограничението във времето, нека да се спра на по-проблематичните критерии, а именно а, съвсем различния състав и допълнителния критерий, който е в преамбила на предложението. Критерия за значителни разлики трябва да се разгледа за всеки отделен случай когато се оценява значимостта на разликата, може да се използва същия а, институт като този в а, останалото право за значително нарушение, а, да речем. Всички тези случаи значителната разлика води до това, че човекът в този случай счита някои характеристики или състав от такава важност, че те, важ... те а, играете основна роля в процеса на вземане на решение. Значителна разлика в състава и характеристиките на продукта се считат за такива, които карат потребителя да взема решение за покупка при различни обстоятелства, да речем при много по-малка цена. Голямата пречка за приложението на тази, това предложение за член 6 се вижда в обяснителната част на предложението, а именно точка от преамбила 43, където а, тук виждаме едно голямо о, изключение, а, което едва ли не води до неприложимостта на член 6. Тук се определят по-нататъчни критерии, които трябва да бъдат взети предвид от държавите членки, и техните административни органи, когато се оценява подвеждащия елемент. Виждате, че тук проблемният момент е, че органът трябва да вземе предвид правото на производителя да продава същата марка в, друга, в друг географски регион и а, да я променя според сезонни условия, вкус, традиционни вкусове на потребителя и така нататък и така нататък, както и правото на търговеца да предлага една и съща марка в различни опаковки, различен, различно тегло и количество. Това, разбира се, не върви в посока на настоящия новопредложения член 6, тъй като там целта е да се забрани а, двойния стандарт и различния състав. Тези различни фактори, като сезонност на а, материалите и а, също така вкуса на потребителите. Именно това са причините, поради които се е, обсъжда двойното качество. Трябва да направим заключението, че този текст в преамбюла дава основа и възможност за обикаляне на член 6 е, и нарушаването на предложението за забрана на двойното качество. В настоящото съдебна практика е отразено, че принципа на сигурност в европейското законодателство изисква законодателството да е ясно и прецизно, а, така че а, хората да могат ясно да определят своите права и свободи и да действат според тях. Нека да направя своето заключение. Тъй като основната цел – на изменението на директивата в областта на двойното качество на продуктите е да се въведе е, ясна правна сигурност коя, за органите, които оценяват двойното качество на продуктите. Тези е, изключения не следва да се включват в пребила на предложението или пък да се каже ясно, че в тези случаи потребителят трябва да бъде ясно и обстойно информиран. Изменението на член 6 не е единствения начин да се справим с практиките на двойния стандарт и двойното качество. По-ефективно би било да се направи изменение в така наречения черен, черен списък в приложението, тъй като при оценка на индивидуалните практики в член 1 на директивата, административните органи не трябва да правят този тест за а, нелоялност. Consumer protection within the dual quality products would be reached. Thank you for your attention. По този начин ще се постигне най-висока степен на защита. Very, very much to the point presentation. You have Благодаря ви за изключително концентрираната презентация. Фантастично се справихте наистина. и ще оценим а, изследването, мисля, че не само в нашата комисия, но и във всички институции и в други институции съм сигурна, че по този начин ще се постигне напредък. Благодаря ви за отличната работа. Мари Пол Бенаси е представителката на комисията по тази тема. Дава ми думата. Благодаря. И аз искам да благодаря за това изследване и за това, че направихте толкова ясен анализ за функци... на функционирането на директивата за нелоялните търговски практики. Както също подчертахте и вие, Европейската комисия много сериозно разглежда въпроса за двойното качество в последните две години и сме предприели редица действия И особено, а, както знаете, и законодателното предложение. Вие го споменахте във вашата презентация, вашето изложение. И аз бих искала да подчертая, че за нас директивата за нелоялните търговски практики вече се прилага. И в частта си за подвеждащи търговски практики, когато те се рекламират по един и същи начин от една и съща марка. И нашето намерение беше просто да уточним това, тъй като един от най-трудните елементи в подвеждащите практики е да се справим с тези практики, когато няма оплакване или жалба срещу тях тъй като никой не се оплаква и никой не изисква от марката да ам, продава едно и също навсякъде, където го предлага под една и съща марка. И това а, е което се опитахме да направим с предложението за изменение. Все пак обаче смятаме, че продължава да бъде нужно тази практика да бъде окачествена като друга нелоялна подвеждаща практика, по начин по който вие много добре обяснихте с а, критериите. Тук не смятаме, че търговците се опитват да заобиколят законодателството. Те просто имат нужда от правна сигурност, правна яснота, да са наясно какво следва да направят и на тях също и не им е нужно да могат да се съобразят с условията на пазара. Затова и направихме това предложение за изменение и в преамбюла, както вие обяснихте. Нашето предложение в момента се разглежда в съвета и в парламента и тази сутрин беше гласувано в комисията ИМКО където се взема предвид резултата от вашето изследване и се предлага тази практика да бъде обявена като а, нелоялна във всички случаи, а именно се предлага да се включи в приложението на директивата. Това не означава, че не е необходимо да се разгледат всички обстоятелства – но основният елемент е, че няма необходимост а, органите да доказват, че има разлика за потребителите. Това е голямата разлика. Между това да е ясно описана практиката в член 6 в а, директивата или в а, приложението. Нещо, което не се очаква като задача от а, органите. Текстът, който е прият от Имко тази сутрин ще бъде взет предвид по време на преговорите с съвета. И бих казала, че сега трябва да оставим с законодателя да направи заключение по своята дейност и бих е, искала да предложа да разгледаме резултатите от тестовете, които в момента се извършват от центъра на комисията във връзка с двойното качество на храните, защото един от елементите, който отчетохме е за много важен е да се развие обща методология и да се разглежда пазара с обективна информация. Действително обективна информация. И това е също така и в сътрудничество с съответните търговци. Както казах и преди, ние не изхождаме от а, разбирането, че търговците искат да заобиклят законодателството. Те трябва да могат да го разбират, да им е ясно, за да могат да направят нужното, за да маркетират, да предлагат своите продукти и да задоволят своите потребители. Не знам дали сега ще чуем а, презентацията на нашия съвместен център за изследвания и там ще чуете повече подробности. Really that... Благодаря ви много. И нека ви благодаря, че е, споменахте колко е важен този въпрос и с двете институции. Когато аз започнах да разгледам, разглеждам тази тема, не можах да схвана е, съвсем ясно. Теоретически да, но на практика не си го представях и след това взех е, една марка протокалов сок в Швеция и същата си купих в Гърция. Там тя по-скоро приличаше на сироп. Толкова много захар имаше, но все пак, когато човек пътува, не би следвало да сме изправени пред такива разлики, които провалят плановете ни. Много е интересно това, което казахте. Искате ли нещо да добавите? Не, де, тогава преминаваме към следващата петиция. Петър Яр, заповядайте. Благодаря ви. Трябва наистина внимателно да разгледаме това, което правят производителите. те е, трябва да имат възможност да се съобразят с регионалните аспекти, географските аспекти. И по-рано казахме, че ако е така и ако ще продавате продукт А на север и ще на вид същия, обаче реално различен на други места, това не е правилно и понякога наистина съдържанието на захар е съвсем различно и двойният стандарт е проблем. Ето защо смятам, че е изключително важно законодателя да вземе нужните мерки и да стане ясно за потребителите, че имат право на постоянен стандарт, постоянно качество и имат право да се оплачат, когато е различен състава. Тази разлика не е в интерес на потребителя. Трябва да мога, когато купувам една и съща марка, да разчитам на един и същи състав. Много добро а, изследване. Благодаря ви за, тази, за тези а, изводи. Надявам се наистина потребителите също да се включат, а да не става въпрос просто за някаква европейска политика. Да разберат, че за тях се прави това. Важно е за правата на потребителя и нашата комисия трябва да направи така, че да не остане дебата ни обсъждането само тук, в тази зала, а да продължи нататък. След това ще коментираме и по-разширено. Господин Хервелих, не знам как се произнася името ви. Да, знам, че на шведски по друг начин произнасяте О. Госпожо председател, съвсем накратко. А, виждам, че се разпространява тази тема и трябва да по фирма на информираността и в другите комисии. Аз съм а, член и на комисията Енви за околната среда. Там говорим за сигурност на продоволствието. Това е много сложна тема и смятам, че също трябва да повдигнем да повишим вниманието и по двойния стандарт тук в комисията по петиции. Благодаря за изследването. Благодаря ви. Благодаря ви много. Тръгнала си е представителката, която ни представи и изследването. Трябва да има ясни дати. И смятам, че е много важно да комуникираме ясно. Единият проблем с продоволствената сигурност съществува, но втори е единия пазар. И дамата няколко пъти спомена своето изложение и в третата част етикетирането. Можем да говорим за регионални традиции и географски специфики колкото искаме, но същия продукт е в един и същи пазар. Това е вътрешния пазар. Трябва да е един и същ продукт. Това е обективен критерий. И действително търговски интереси има в това да има по-малко или повече местно съдържание или захарно съдържание. Няма защо да сме наивни, но накрая смятам, че е хубаво да има такова досие. Трябва да остане отворено, но трябва да продължим и с работа по черния списък. Негативно е, не ми допада, но ако намерим начин да способстваме за добрите практики, да, трябва да го направим. Аз знам за такива, които са се променили. Няма обаче да правя реклама сега. Но в този случай, за който знам, може би мога да го кажа. Фереро промениха рецептата Фереро Роше. И извинявайте, ако това се счита за реклама, но ние трябва да държим петицията отворена, но също така да работим по добрите практики и по черния списък, но ни трябват конкретни случаи. Благодаря. И сега следващата петиция. Нека продължим с нея и да дадем думата по точка 17, за да можем по същество да започнем. Чухме представянето на проучването. Господин Норбърт Ласло Хайслер е тук. Той представя петиция 370 и Майя Манолова, която е също българския омбудсман, така че с радост искам да я приветствам в нашата комисия. Мисля, че вие сте подготвили PowerPoint презентация. Всеки един от вас разполага с по 5 минути. Почвам. Сега първо е 370. Ами той къде е? Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Prezent... Е, Дами и господа, не съм подготвил PowerPoint презентация, но съм подготвил изказването си. На първо място от името на Съюза за солидарност, който не е правителствена организация, бих искала да благодаря на Комисията по петиции. Благодаря ви, защото следим отблизо близо процесът, по който се разглежда нашата петиция, внесена на 31 май 2017 година. Радваме се, че вашата комисия разглежда петициите на гражданите по този начин отразява техните притеснения. Ние сме гражданска организация и приветстваме усилията за разграничаване на експост изпитванията и екс-ант изпитванията или предварителните изпитвания за разликите в качеството на продуктите в рамките на Европейския съюз. За нас е много важно да се създаде една надежна система за мониторинг. Страните в Централната и Същата Европа вече са си свършили работата при надлежното изпитване. Казано с две думи, не е хранително-вкусовата индустрия трябва да определя спецификите и особеностите на вкусовете на унгарските граждани. Или, казано с други думи, не би трябвало последващите проверки за качество да се разграничават в различни държави членки на Европейския съюз, а освен ако не са получили изрично разрешение за това от компетентните органи. Или казвам с други думи, твърденията, че е, промяната в рецептата или е, съставките на даден продукт възоснова на и предпочитания на населението могат да се основават само на разрешение на компетентните органи в съответната държава членка. И за да се спазва това правило, трябва да има надежна система за контрол производителят пуска едни и същи продукти с, от една и съща марка, с еднакви опаковки на, различни, на пазарите на различни държави членки, но съставът на продуктите е различен. Ето защо не е достатъчно съставът на продуктите да, е, да е представен на опаковката само с дребен шрифт, защото не всеки потребител се познава с него. Ако има разлика в състава, тази разлика в състава на продукта трябва да бъде отразена и чрез промяна в опаковката и начина по който изглежда продукта. Хранително-вкусовата индустрия не би трябвало да се възползва от основателни печалби, дължащи се на промени в състава. Промяна и замяна на съставка с по нискокачествени продукти с цел спестявания е недопустимо. Ние отбелязваме, че имаше много полезни предложения от страна на нашите граждани и членовете на нашата асоциация за преодоляване на тези проблеми оценяваме усилията от страна на Европейската комисия, включително и разбиработването на новата методология за изпитвания и възможността да се въведе нова система за контрол. Ние представляваме не само нашата страна, но представляваме целият регион на Централна и Източна Европа, защото тук говорим за вътрешния пазар, един от основните стълбове на Европейския съюз и разликата в качеството на продуктите противоречи на водещият принцип на вътрешния пазар. За, с цел гарантиране на равнопоставеност трябва да насърчаваме добрите хранителни навици във всички държави членки. Както знаете, нееднократно се, знаете старата максима здрав дух в здраво тяло и трябва да се стремим за прилагането и в целия Европейски съюз, за да се гарантира равнопоставеността промяната в състава на стандартизирани продукти без разрешение за това от потребителите на държава членка трябва да се разгледа като фалшификация на хранителен продукт или измама за, по отношение състава на този хранителен продукт. Ето защо се обръщаме с молба към европейските институции да засилят своите усилия, за да гарантират еднакво качество на хранителните стоки за всички потребители в Европейския съюз. За целта трябва да се изготви надежна регулаторна рамка за защита на потребителите. Благодаря ви за вниманието. И аз много ви благодаря. А сега дам думата на българския омбудсман госпожа Маналова. Уважаеми членове на Комисията по петициите, уважаеми дами и господа, първо, искам да Ви благодаря за възможността да бъда изслушана и накратко да представя петицията, с която Ви сезирахме през октомври 2017 г. Обърнах се към Вас заедно с група видни български общественици, за да привлека Вашето внимание към съществуването на проблем в рамките на целия Европейски съюз. Става дума за така наречената практика на двойните стандарти при храните, когато храни под един и същи бранд, от една и съща марка се предлагат с различно съдържание и с различно качество в различните държави членки. Тази практика съществува отдавна и е потвърдена от множество изследвания на национално ниво, Видя се ясно и от представеното току-що изследване, че е практика, която е разпространена в целия Европейски съюз. Според мен като омбудсман, според българските граждани това е практика, която засяга тежко правата на гражданите, която засяга основни принципи на функционирането на Европейския съюз, принципът за равенство на гражданите, е принципът за еднакво третиране на потребителите. Ние, вносителите на петицията, смятаме, че това е практика, която е обидна за гражданите, която е дискриминационна и, за съжаление, се отнася не просто за една малка група европейски граждани. Това не е проблем само за българските граждани, но също така за гражданите на страните от Вишеградската четворка, Словения, Хърватска, Румъния, Гърция, тоест ние реално, ако тази практика продължи, сме изправени пред заплахата Европа на два стандарта в добавка на вече съществуващата заплаха от Европа на две скорости. Според нас тази практика нарушава европейското законодателство и по-специално Регламент 1169 за предоставяне на информацията за храните на потребителите, а също така и Директивата за нелоялните търговски практики. Искам да Ви информирам, че въпросът за двойните стандарти при храните беше основна тема за дискусия в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през миналата година. По време на председателството като национален омбудсман организирах форум на високо ниво, европейски форум, с участието на министри и представители на различни институции от държавите членки. По време на този форум еврокомисарят Вера Юрова представи е, новия механизъм е, за потребителите, в който е, съществена част заема проблемът с двойните стандарти при храните. От този форум еврокомисарят Ева Юрова обяви намерението за приключване на двойните стандарти при храните и заяви ангажимент на Европейската комисия да внесе законодателно предложение, с което тази практика да бъде прекратена. Искам да отбележа положителните стъпки, които бяха предприети от европейските институции разглеждането на Доклада за двойното качество на продуктите във вътрешния пазар в рамките на Комисията по вътрешен пазар, гласуването на Европарламента на този доклад, препоръките, които бяха отправени, които аз изцяло споделям. Друга важна стъпка беше и отделянето на 2 млн. евро за провеждането на национални тестове за съществуването на двойните стандарти при храните, а също така и за изработването на единна методика за установяване на различията в стандартите. Факт е, както беше подчертано и от един от колегите евродепутати, че част от производителите вече прекратиха тези нечестни практики, което е доказателство за техния неприемлив характер. Бих искала да изразя моето задоволство, че на практика девет месеца след форума в София по време на Българското председателство и след заявеното намерение за законодателни промени потребителският пакет лансиран от еврокомисаря Вера Юрова, влезе на обсъждане в Комисията по вътрешен пазар и по току-що пристигнала информация току-що този потребителски пакет е бил гласуван с огромно мнозинство – 19 „за” и 1 „въздържал се“, което реално е първата крачка към законодателното решаване на този проблем. Много се надявам, че времето в мандата на Европарламента ще стигне за гласуването и от страна на парламента на забраната за двойните стандарти при храните. Тук обаче ще си позволя да изразя една моя тревога и тя е свързана с факта, че законодателното предложение, включено в потребителския пакет, допуска съществуването на несъществени отклонения в съставките на храни и в качеството на храни под един и същи бранд. Това би било възможност да се заобикаля забраната за двойните стандарти. Защото наистина кой ще прецени дали 5% по-малко мляко и 5% по-малко какао в детския шоколадов десерт е съществено или несъществено отклонение? Затова, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на Комисията по петиции, моето настояване е тази петиция да остане отворена, за да има възможност, да има механизъм Европейският парламент да следи прилагането на тези законодателни промени, в случай че мандатът на парламента стигне те да бъдат окончателно приключени. Аз и моите колеги ще продължаваме да настояваме за пълната забрана на двойните стандарти, пълната забрана, а също така и за създаването на специален орган на европейско ниво или мрежа от органи, които да следят за спазването на тази забрана и за налагането на санкции, защото имам своите опасения, че националните органи по контрол на храните нямат достатъчно ресурс и смелост да се изправят срещу огромните икономически интереси, които стоят зад двойните стандарти. Още веднъж благодаря и се надявам да остане отворена тази петиция. And... Ясно uh, ви благодаря. Нека да чуем представителите на Европейската комисия. А между другото, трябва да приключим до 11.30 с тази петиция, тази точка от дневния така че моля ви да бъдете много лаконични. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да ви кажа няколко думи за споменато вече от Бусмана на България, а именно хармонизираната методология за изпитване, разработена от съвместния следователски център и също така за вече започналата общоевропейска кампания за изпитване, чиято цел е да придобием по-добра представа за мащабът на проблемът с твърденията, че съществуват разлики в качеството на продуктите. Най-напред бих искал да, бих искал да ви припомня какво е съвместният изследователски център. Това е изследователското звено на Европейската комисия. Нашата роля е да предоставяме научни и технически изследвания в подкрепа на Европейската комисия. Държа да подчертая, че ние сме сватски център, който е напълно независим от всякакви търговски интереси, но също така е независим и от влияние на държавите членки. И сега се връщам към изложението си. Както знаете, миналата година съвместен методски център разработи своята обща методология за изпитване, която беше публикувана през април 2018 година. Защо разработим тази методология? Защото се оказа, че не е лесно да се сравнят резултатите от изпитванията, провеждани в различните държави членки. Причината е, че държавите членки прилагат различна методология и също така държавите членки ни предоставиха своите резултати. Някои, и се оказа, че не е лесно да се е, съпоставят резултатите от тези изпитвания. Затова имахме нужда от е, уравнени резултати и за целта разработихме общата хармонизирана методология. Тази методология е също така е инструмент, който Европейската комисия ще предостави на държавите членки, за да им позволи да осъществят нужните изпитвания което ще даде възможност за поставяне на състава на продуктите между, в рамките на различните региони в Европа, но в рамките и на целият Европейски съюз. Методологът също така предоставя и ръководни насоки за всеки етап на изпитванията. Започва се с надежен подбор на продуктите, за да сравняваме с, с, с сравними продукти, например ябълки с ябълки, а не ябълки с круши. Продължаваме с насоки за всеки един етап до последният етап на сравняване на резултатите. Както казах, методологията беше разработена през април 2018 година. И сега сме на този етап – Тоест, тече, в момента тече в европейската кампания за изпитване, но преди да стигнем до този етап, трябваше да проверим дали нашата методология е, е съобра... съответства на целите ни, т.е. дали ще даде очакваните резултати. И се спускахме с проблеми в началото на кампанията. Започнахме с е, проучване на възможности за прилагане на тази методология. За целта тествахме 64 продукта на 38 собственици, което ни даде възможност да тестваме общо 414 проби от различни продукти. В 8 държави членки Белгия, Германия, Франция и Нидерландия представляваха западните държави, западните държави от Европа. Австрия, Чешката република, Унгария и Словакия представляват пазарите от Централна и Източна Европа. Всичко това е закодирано в базата данни и в опита ни да класифицираме по някакъв начин резултатите, предоставяме таблицата за класификация, която виждате на екрана. Когато говорим за идентичност, искаме да има абсолютна идентичност между опаковката и съставът. Когато говорим подобни, за подобни продукции, се дава възможност за относително несъществени отклонения по отношение на състава или на опаковката, като например разлики в шрифта. Когато говорим за различни продукти, има съществени промени в състава или в качеството на използваните продукти, както и съществени разлики в опаковката. Това са резултатите, до които стигнахме. Виждате ги на екрана пред вас. В, в зелено виждате, че 17% или по-точно 11 продукта са напълно идентични, т.е. идентична опаковка и идентичен състав. 19% 2% имат идентичен състав, но подобна или леко различни опаковки. Следват 8% от случаите, в които установихме, че има напълно идентични опаковки, но различен състав. а виждате 16% горе в а, дясно, където има а, еднакъв, една опаковка, но различен състав, което може би действително може да се смята за подвеждащо. Но това са само първоначални резултати, т.е. не всички етапи на методологията за изпитване са приложени. Т.е. Тези резултати, които виждате, по никакъв начин не може да се смята за доказателство за разлики в качеството на който аз сме в момента. Договорихме се с, всички заинтересовани страни с окончателната кошница от продукти, които ще бъдат тествани, т.е. набор от 140 продукта. Договорихме се и с държавите членки, които са съгласни да участват в кампанията. Виждате, те са 19 държави членки и трябваше да получим нужната информация до края на миналата година. Въз основа на тази информация сега пристъпваме към самите тестове. От тук нататък ще изготвим списък на продуктите, които ще бъдат тествани е, чрез сензорната методология, т.е. Е, става дума за 80%, които видяхте, т.е. Е, случаите, в които им, паковката е една и съща, но съставът на продуктите е различен и те ще бъдат основният обект на по-нататъчното ни проучване. Благодаря ви. Ако имате нужда, което ни се харесва, моля да се обърнете към нас. Много ви благодаря. А сега даваме думата на членовете на нашата комисия. Thank you very much, Madam Chair. I think uh, the situation... Благодаря ви, госпожо председателство. Мисля, че положението е кристално ясно. Нямаме нужда от дълги дискусии. От името на НБ за нас е ясно, че сме изправени пред много сложен проблем. Виждаме, че Европейската комисия и Европейския парламент предприемат инициатива с разрешаване на проблема и подкрепят всички тези инициативи, но също така е ясно, че днес сме стигнали едва на половината на пътя. Очевидно трябва да се вложи повече енергия и за това ние предлагаме петицията да остане отворена. и да се използва като елемент на политически натиск върху Европейската комисия и да продължим с новия търговски механизъм за потребителите, за да се намери някакво систематично решение на европейско равнище. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Ако всички колеги са толкова ценасочени, ще бъде чудесно. Фелис! Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Витова за заключението от нейното проучване. Днес изслушахме и представители на засегнатите държави, в това число и омбудсманът на Република България. Аз като гражданин и като представител на България, като една от засегнатите държави, също бих искала да апелирам, уважаеми колеги, да оставим петицията отворена. В допълнение, струва ми се релевантно Комисията по петициите да изпрати писмо до Европейската потребителска организация и до Европейският орган за безопасност на храните, за да се чуе и тяхната гледна точка. Знаем, че докладът относно храните, по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Европейския съюз все още се разглежда в Европейския парламент, все още не е приет окончателно. Сериозен е проблемът и председателят на Европейската комисия господин Юнкер го отбеляза като съществен проблем по време на изложението си за състоянието на Съюза през тази година. Така че, колеги, призовавам ви, не затваряйте петицията. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Ne- Много ви благодаря. Господин Неков има думата. Уважаеми колеги, уважаема госпожа омбудсман, от ден едно на инициативата на омбудсмана на България аз стоя за тази петиция. Бях и докладчик на Агри по темата и продължавам да я следя отблизо. С радост искам да ви споделя, че вече излязохме от формата на декларации и подписки и други изяви на гражданска и политическа подкрепа, защото буквално от час вече имаме конкретни законодателни предложения за изменение на Приложение 1 на Директивата относно нелоялни търговски практики от страна на производители към потребителите. Това е възможно най-силната подкрепа, за която настоявах и в своето становище и се радвам, че госпожа Манолова също ме подкрепяше по въпроса. Знаете, че искаме по-амбициозни наказателни механизми, защото гражданите, особено тези от разширяванията след 2004 година, от десетилетия чакат това пазарният туризъм застрашава местния поминък и подкопава единното законодателство. В Европейския съюз има единни закони и стандарти и те трябва да се прилагат еднакво към всички европейски граждани – от Малко Търново до Дъблин. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Думата има господин Малинов. Благодаря. Мога да ви уверя, госпожо Председател, че след това обсъждане нашата комисия ще бъде още по-популярна в България. Темата е разбираема. Тя беше известно време, а може би още известно време ще остане болезнена, но бих искал да кажа нещо, което рядко имаме възможност да кажем. Още преди да бъде разгледана петицията в нашата комисия, ние вече имаме реални позитивни резултати. И е хубаво в такива случаи сами да кажем добри думи за себе си като институции. Тази петиция, мерките, които бяха взети от комисията и от Европейския парламент, са доказателство, че европейските институции слушат, чуват и действат. Когато има ясен проблем, той е формулирал по ясен начин и е подкрепен от няколко държави. Ето защо няма нищо по-лесно по-естествено от това да пледираме тази петиция да остане отворена, дори без гласуване, защото пък сме напълно наясно, че макар и успешен, процесът едва сега започва. Аз съм особено обнадежден, че първоначалните реакции, да не споменавам имена и институции, че това е сложен проблем и технически ще бъде много трудно, почти невъзможно да се намери методика, да се намерят начини. Много се радвам, че този дебат заглъхна и в момента сме на правия път, макар и да сме в неговото начало. Още веднъж пледирам петицията да остане отворена и да изпратим послание към гражданите на европейските държави, че ние единодушно заставаме за тяхната кауза. Се надявам, че ще следваме тази практика, която е и друг път сме следвали, когато сме имали петиции с такъв характер. Благодаря за вниманието. Thank you very much, Mr. Mar- И аз много ви благодаря, господин Малинов. Е. Господин Ковачев. Благодаря много, госпожо председател. Аз искам само да допълня, като подкрепям тази петиция да остане отворена. Подкрепям и госпожа Манолова с нейната инициатива. Да кажа, че Европейският парламент с тази работа, Комисията на Европейския парламент с тази работа изпълнява основната задача към европейските граждани. Проблемите на европейските граждани да бъдат решавани от европейските институции, разбира се, в синхрон с страните членки. Всичките проблеми, обща методология, обективна информация, и контрол трябва да бъдат включени в бъдещото законодателство. Надявам се с законодателите триалогът да може да свърши в този мандат на Европейската комисия, на Европейския парламент. И още веднъж много важно е посланието, което отправяме към европейските граждани и по тази тема, че ние работим в техния интерес. Благодаря. Fine. Thank you very much. Actually, we are... Много ви благодаря. Всъщност вече наистина закъсняваме. Така че господин Ропе, съвсем не да ви дам думата. И с вас приключваме списъка на ораторите. Много ви благодаря, госпожо председател. Няма много да удължавам дискусията. Не бива да оставаме впечатлението, че този проблем съществува само в България. В Литва се сблъскваме с същите проблеми. Запознати сме с случаи на злоупотреби от страна на производителите. И започнахме да се занимаваме с темата още преди няколко години. Така че да, Петицията трябва да остане отворена, трябва да довършим започнатият процес. Етикетирането трябва да бъде адекватно и надежно. бих искал също да ви припомня, че не говорим само за хранителни продукти. Електроуредите и косметичните продукти също се характеризират с разлики в качеството в различни държави членки, така че трябва да се заемем и с тях. Ами мисля, че можем вече да обобщим, защото всички сме едини в посланието си. Разбира се, петицията ще остане отворена. Очакваме с нетърпение окончателните резултати от получването на съвместен изследователски център, получване, което обхваща 19 държави членки. Очакваме крайните резултати от него. За мен също това е важен момент. Комисията имко, Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите в Европейския парламент гласува в подкрепа на новият законодателен пакет за потребителите. И аз се смятам, че качеството си на председател може да, да предложа на координаторите да работи заедно с Комисията по вътрешния пазар и да подготвим семинар или изслушване, което отново да бъде посветено на тази тема. Това ви предлагам като последващи действия. Разбира се, ще е, остане в тясна връзка с Европейската комисия. Още веднъж благодаря на всички ви е, за времето и усилията, които вложихте, за да се сложи край на това несправедливо положение в България, но както каза, стана ясно, проблемът не е само в България, така че се радвам, че нещо комисия, което беше станала изцяло българска, за малко към края стана и литовска. Нека да продължим с добрата работа. Отново благодаря на всички ви за това, че ни посетихте и в частност благодаря на българския омбудсман, която е сред нас за първи път, ако не се лъжа. Желая ви лек път на всички! Thank you. Let's move to Lithuania, to item 18. И така продължаваме с точка 18 и оставаме в Литва с една петиция посветена на ОСП. Петиция 160 2018 година. Сред нас е господан Еймантас Еймантас Пранаускас и ще ви помоля да напуснете залата възможно най-бешено, за да продължим разглеждането на тази петиция. Now I think it's the right moment. Please, the floor is... Мисля, че настъпи добрият момент да ви дам думата господин Пранаускас. Лаба дена ви. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички ви. Миналата година Литовският съвет за безопасността на храните и сърското стопанство внесе петиция за дискриминацията на литовските сълскостопански производители. Само за сведение, 128 са бенефициарите на ОСП в Литва, а петицията беше подписана от нас 150 хиляди литовски граждани само за един месец. Литовските граждани са пълноправни европейски граждани, но се оказва, че скопански посетители не са такива, тъй като ОСП а, определи прагът за плащанията от 90%. И също така 90% са преките плащания съгласно формулата за вътрешно сближаване за период 2014-2020 година. Нека си кажем нещата откровено. Това си е чиста дискриминация. Подобно на останалите европейски граждани, литовските сускобански производители допринасят за борбата с измененията в климата и са насочени към устойчивото селско стопанство. Европейската комисия насърчава усилите в този смисъл чрез мерките за екологизиране, но методът на подкрепа по никакъв начин не отразява тези усилия. Всички мерки за екологизиране са насочени към смачаване на измененията в климата и би следвало да са на разположение на всички стопански производители. Съгласно господин Юнкер, всеки трябва да получава равно заплащане за равен труд, но това не е случая в Литва, тъй като в Литва селскостопански производители получават средно 30% по-малко от останалите селскостопански производители в Европейския съюз. Смятате ли, че климата или околната среда в Литва е с 30% по-ефтина от тази в останалата част на Европа? Таванът за преки плащания е от 90% за периода 2014-2020 година за Литва и останалите страни в от източна Европа не допринася за изравняването на възнагражденията. Ето защо на, съвет, на, на заседание на съвет беше взето решение, че трябва да се уравнят равнищата на преки площ на 2020 година, а именно да станат 196 евро на хектар. Но в, в, в своята програма за ОСП за период 2014-2020 година Европейската комисия не отразява тази цел, което означава, че литовските сухопътни производители ще получават средно по 186 евро на хектара, не 196, т.е. с 20 евро по-малко. По този начин се нарушава договорът и, и принципът на равнопоставеност и равно заплащане между всички сухопътни производители. През 2013 година обаче преките плащания за литовските производители беше 144 евро на хектара, като при положение, че средните преки плащания за Европейски съюз бяха от 240 евро на хектар. Очевидно, че в момента има опити за манипулации, които да поставят под въпрос възможността да се приложи на практика решението на съвета, а именно гарантиране на 196 евро на хектара, пък и плащания в всички държави членки. В своята реч за състоянието на Съюза през 2017 година господин Юнкер заяви. Не може да има граждани втора категория в Съюза, не може да има и селскопански производители втора категория в Съюза. Ето защо 359 литовски селскопански производители ви призовават да сложите край на изкривяването на вътрешния пазар и на неравенството в възнаграждението на селскопанските производители. Ето защо ви молим да не пренебрегвате установените проблеми проблеми. Какви са целите ни? На първо място, финансовите пакети, заделени до 2020 година, трябва да бъдат до реално увеличаване на пакетите плащане до 196 евро на хектар в Литва. Също така всички мерки за екологизиране, които са в интерес на борбата с измененията в климата и околната среда, трябва да бъдат уравнени в целият Европейски съюз и пакетите плащания за литовските плати трябва да бъдат уеднаквени с останалите европейски и и производители най-късно от 2020 година. Няма повече да търпим това неравенство и ако се наложи, ще представим проблема по всички възможни канали, включително и чрез социалните мрежи. Благодаря ви. Допълнителните отговори, които изпратихте след позицията на Европейската комисия бяха кристално ясни, Аз сега давам думата на представител на Европейската комисия Шарлот Сод. And, uh, thank... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя за поясненията. Добър ден на всички. Комисията вече е реагирала в писмен вид по някои, от елементи, някои елементи на петицията. Във връзка с казаното от вносителите, ще, е, сега ще очертая основните моменти от нашата реакция. Два вида въпроси трябва да се разграничат. Първо, политическите разговори за разпределението на средствата между, между държави членки. И втората група въпроси – изпълнението на договореното в миналото и правилното изпълнение. По-точно. По първия въпрос – Както знаете, предложението на комисията за многогодишната финансова рамка за две, периода 2021-2027 в момента се разисква от законодателните органи. Това предложение включва допълнителни е, стъпки за сближаване на преките е, плащания и това би било полза за литовските производители предложението също постига баланс, баланс между тези призивите за повече сближаване и конвергенция и нуждата за съкрещаване на разходите. Литовската позиция по това предложение, и това чуваме и от вносителите, е да се искат, е, че се искат повече преки плащания. Ние сме запознати с това искане и с тази позиция. Това са е определено сред елементите от нашето предложение и ще бъдат разглеждани от законодателните органи за, в контекста на следващата законодателна рамка. Втория кръг въпроси, а именно изпълнението на предходни споразумения за националните а, за разпределените по държави членки средства преките плащания и нови държави членки. От една страна имаме тук, от друга страна външната конвергенция между преките плащания в отделни държави членки за периода 2014 до 2020 година. Искам да отделя няколко елемента, които трябва да изтъкна в ОСП в миналото подкрепата за преки плащания не се е, разпределяваше на базата на, на добив на площ. Това беше свързаната подкрепа в миналото и тя се разпределяше за компенсиране в намаляването, в, се, компенсира тавана на цените. Това бяха компенсации. Именно за това. Така че финансовата помощ за всички държави членки, ако изчислите а, е, на база площ, ще, ще възникнат разлики във всичките държави членки. И това е залегнало в системата. Трябва обаче да подчертая ясно, че тия разлики между държавите членки не са просто разлики между новите или източните държави членки и по-старите от Запада. Това има такива разлики между всички държави членки. Това е резултат от е, историческото развитие на ОСП. Сега, така че аргумент не може да се, да се прилага по отношение на този период и новите държави членки. Външната конвергентност на а, преките плащания между държавите членки по сегашната ОСП 2014-2020. Това сближение, това сближаване, конвергенция в момента е в ход на развитие. Условията бяха съгласувани бяха, сумите бяха съгласувани и бяха преведени на държавите членки. И то годишно бяха превеждани предварително разпределените суми. Тези предварителни квоти на държавите членки от регламент от 2013 година уреждат именно това, какво стана след това. Литва реши да премести средства от преки а, плащания към а, развитие на селските райони, което е напълно в съответствие с регламента. Селскостопанската площ се увеличава, което е положителен а, сигнал – но когато местите средства от преки плащания към развитие на селските райони, и ако изчислите сумата на хектар, тя ще се окаже по-малка, защото в същото време имате растяща обработваема площ. Такова е положението във всички държави членки. Ако премествате средства от а, преки плащания към развитие на селските райони. Не трябва да се бърка тези неща с а, портфелите, които бяха а, съгласувани и прияти от а, парламента и съвета. И към, да се върна към първата точка. Предложението за, между, за следващата многогодишна финансова рамка в момента се обсъжда и там е мястото да се а, говори по-обстойно за преки плащания в рамките на ОСП в следващия програмен период. Благодаря. Благодаря. Много навременно е това, защото в момента се разисква многогодишната финансова рамка и нашата е, дискусия може да даде принос и за дискусията на рамката. Господин Рупе. Labai ačiū tiems, kurie e, na, nelaukia rankų sudėję, bet. E, e, Наистина, съвсем навременна е нашата дискусия и мисля, че проблемите, които бяха повдигнати, трябва да се разрешат колкото може по-скоро, тъй като а, тези хора, които смятат, че са нарушени техните правила, трябва да а, действително да бъдат разширени, а, защитени. Can I kindly ask you to repeat because nothing came through before? Да ви помоля да повторите. Ако може, благодаря, госпожо председател. А, нали всичко е наред с превода сега? Да. Ще повторя това, което вече казах. Искам да благодаря на тези, които за... събраха а, подписите. Не са малко те. А това е вероятно половината селски стопани в Литва представлява този брой. И ако не беше тази инициатива, и нашата комисия и други структури от а, този вид, които дебатират по а, темата. Наистина с, с изключително а, важна роля. Доста дълъг е периода, който е обхванат. Ние успяхме да реализираме напредък в това отношение. В многодишна финансова рамка се отразява, но не е достатъчно. Виждаме, че тези селски стопани нямат достатъчна конкурентоспособност и селското стопанство в Балтийските държави не е така конкурентоспособно. Затова и виждаме това развитие в производството. И от друга страна, преките плащания са по-низки и цените са по-низки и така се поставя под въпрос оцеляването на селските стопани. Ето защо трябва да изискаме едно ниво на преки плащания, което да е приемливо. което да бъде справедливо. Този въпрос трябва да се разреши, но как, по какъв начин? И с това приключвам. Смятам, че от балтийските държави се изисква нещо, което е съвсем разумно. Беше казано, че преките плащания трябва да са близки до средното равнище в Европейския съюз през 2013 година, но не е така. Можем да констатираме и депутатите от балтийските държави предлагат да се разреши този проблем. Чухме отговора, че едва ли не това е проблем на Брексит. И не можем сега да се занимаваме с такъв вид проблеми, но не е така. Има доста изменения, които вървят точно в посока на нашата тема днес, по която говорим. И аз съм докладчик Сянка в една от тези теми. Ето защо бих искал да помоля тази петиция да остане отворена, защото тя разделя Европа. Uh, Също председател, аз подкрепям тази петиция, не само защото Литва е нашата съседна държава, а, литовците са наш братски народ, народ в региона на Балтийско море. Нашите производители обаче в Латвия са в подобно или същото положение в сравнение с производителите от така наречените стари държави членки. Има много голяма разлика по отношение на преките плащания между старите държави членки и новите. Аз искам да поговоря за едни много важни социални последици от тази дискриминация на, на производителите в така наречените нови държави членки. Днес изслушахме, изслушахме представителя на комисията и се надяваме, че в най-близко бъдеще ще се стигне до някакъв компромис за конвергенцията на, на преките плащания в отделните държави членки на Европейския съюз. Но колко бързо ще тече този процес на конвергенция на преките плащания е важен. При нас селските райони умират Хората ги напускат, за да се преместят в големи градове и в чужбина. Това е, се дължи на бедност. В моето родно село преди 20 години имаше около 25 къщи. В момента само 5 къщи са обитаеми. Всички останали обитатели са напуснали селото. Разбира се, с помощта на Европейския съюз, по кохезионната политика бяха изградени хубави пътища, асфалтови пътища и в Литва, и в Латвия, но знаем, че ако не се променят нещата по салата в през едните 10-20 години, няма, няма да има с какво да се поддържат е, тези пътища, защото хората напускат и няма достатъчно да накоплаци. Предлагам да се остави отворена петицията, да се напише писмо до комисията, да се, зададат, да се зададе въпроса колко бързо ще тече конвергенцията на преките плащания. Това е инструмент, с който разполагаме е възможно да ускорим максимално процеса. Благодаря. Благодаря. Значи изоставаме с времето, както казах, многогодишната финансова рамка в момента се разисква. Най-доброто, което може да направим е да оставим петицията отворена и да поискаме комисията Агри на парламента да изготви много конкретно становище по въпроса. След това ще се гледа това в на заседание на съвета на председателите на комисии, чието председател съм аз също така. А, там ще се гледа и мисля, че това е, е процедурата. Благодаря ви. Благодаря на вносителя. Поздрави на страната ви. Преминаваме към следващата петиция сега. Италия, петиция 205 и с радост приканвам вносителя господин Луиджи Гърдини. Имате думата. Добър ден! Луиджи се казвам. Искам да благодаря на председателката на комисията за поканата. Формалдехидът е класифициран като като карциногенно вещество 1Б. Тип 1Б. И представлява сериозен риск за здравето. Според последни данни, 10 милиона тона годишно се произвеждат в Европейския съюз. в нашия район се произвежда 10% от е, този обем. Заводите в района са оценени като високо рискови заводи, защото използват големи обеми силно токсични химикали. През последните няколко години е, дружествата, които провеждат формалдехиди, се опитват да спазват е, екологичното законодателство но не е достатъчно адекватно, за да се защити здравето на, на населението. И децата, които често пъти стават жертви. Три научни проучвания и в момента се е, провежда четвърто, публикувани в престижни научни списания, извършени от епидемиологични е, катедри на различни университети, както и при педиатричната обсерватория. Те показват на 16 януари 2019 година, дори в ниски дози формалдехидът може да увеличи частотата на редица детски патологии, най-вече дихателни заболявания могат да нанесат генотоксична вреда. Това е първият етап в карциногенния процес. Формалдехидът е класифициран като карциногенно вещество спрямо хората. Наскоро излезе информация за периода от 2006 до 2015 година за здравния профил на гражданите в Виядане в сравнение, в сравнение с референтните, референтния район Мантуа. Мантуа. статистически значимо нарастване имаме, както виждате нарастването на сърдечно-съдови патологии, респираторни заболявания в цялото население и най-вече сред децата между 0 и 14 годишна възраст. Високо ниво на хоспитализация за респираторни осложнения, както и за сърдечно-съдови заболявания. Това изисква конкретни действия между Виедана и Компанеско в рамките на радиус от 6 км, където се произвежда 12% от формалдехида в Европа, има по-високи нива на формалдехид в атмосферата, отколкото в Нью Йорк. Доктор Мариан, Мариано Францини наскоро а, публикува изследване, което показва концентрация на формалдехид в повърхнените води над стойностите, допустими за промишлени отпадни води. Освен с формалдехид, има на лице е, замърсяване, което идва от два центъра за обезреждане на отпадъци, отпадъци от производство на електронни чипове. Това също има въздействие на общественото здраве. Ние ви призоваваме да вземете предвид и да се заемете с тази петиция в интересите на най-уязвимите децата, но също и в интересите на работниците в сектора и всички останали граждани. С други думи, трябва ни, ни по-строги ограничения на а, емисиите. Както това е залегнало в решение от 2015-2119 за преработката на отпадна дървесина. Също трябва да се включи и в изпълнението на решение на Европейския съюз от 2015 година 2019. Също така и от решение 2016 902 за обработката на химически отпадъци. Също към регламента РИЧ трябва да се добави формалдехидът в приложението и трябва да се изисква а, заместване на, на тези вещества при производството от други по-малко вредни. Комисията. Конкретно задачата за агенцията, Европейската агенция за химичните вещества беше да се уточнят нивата на изложение, на експозиция и това имаше срок. Също в из... приложение 15 също беше потвърден този срок януари. Сега, ако може по това малко повече да кажете. Благодаря за това, че ми давате думата. Благодаря на вносителите с, по този въпрос. Последния въпрос. Да, приложение 15 е предложението за ограничение в рамките на регламента РИЧ. Това е уточнено от ЕКА и на 13 януари ще бъде публикувано. Докладът е наличен. И заключението е, че ограничението е най-разумният подход по отношение на а, управление на риска, по отношение на а, това изпускане на формалдехид. И също бе установено, че Основният източник е смолите, които се използват при а, производството на мебели и ламинирани паркети. В заключение, тук се предлага членовете, т.е. артикули за а, потребителите, когато се произвеждат, да бъдат ограничени а, продуктите, използвани а, за производството, от които може да има такова изпускане на вредни вещества. Има анализ на риска, който може да се изпрати на комисията а, с цел а, вземане на нужното решение. Това е предложение на ЕКА за ограничение и на основата на това предложение комисията на свой ред може да предложи а, решение за от на държавите членки. Колегата от ЕНВИ ще отговори на останалата част от въпросите. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, в допълнение на казаното от колегата от Генерална дирекция КРОЛ, тук имаме възможността за действие, която е използвана от вносителя на петицията. Приети са действително заключения за най-добрите техники при производството на дървесина. Тези нови правила, които ограничават е, изпускането на формалдехид, все още не са приложими. Те ще станат задължителни от 24 ноември тази година. Това означава, че до тогава всички предприятия, е, произвеждащи дървени панели трябва да направят нужното, за да може да спазят тези заключения. Естествено, компетентните органи не е нужно да чакат 24 ноември. Те вече могат да преразгледат разрешителните и да ги съобразят с новите заключения. Това беше за производството на дървени панели. Що се отнася до самото производство на формалдехид? Ще се приемат актове за изпълнение, които ще отразят значението на тези заключения. От 2017 са тези заключения на 7 декември 2021 ще влезнат в сила. Отново, органите могат да прилагат правилата преди крайния срок и когато е необходимо да определят 2 милиграма като граница. И накрая, третия вид правила е когато се използва формалдехид за разтворител, например при прилагане на покривни слоеве. Там имаме 2 мг емисии на съответния брой кубични метри и в заключение интересното в директивата за емисиите е, че компетентните органи трябва да разгледат емисиите и в рамките на тези ограничения, когато става въпрос за сериозно замърсение или и изпускане. Тоест, а, тези гранични строй, стойности тогава се разглежда дали трябва да се ам, определят или дали трябва да има по-строги такива. Ако няма а, подобни събития на значително замърсяване или изпускане, те не могат да. Не, нямат задължение да действат, но разбира се, остава възможността за неправителствените органи, които могат да попитат в съответните органи защо не са актуализирани съответните гранични стоености. Тоест, има начини, по които отделните а, индивиди могат да търсят защита в подобни обстоятелства. Благодаря. Елеонора е, е първата от депутатите, които ще се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Много интересна ситуация, която ни представят вносителите. Общия проблем за използването на формалдехид, но и конкретните проблеми ми в Виадана, Вядана, където имаме територия от 6 км и 12% от производството на европейския формалдехид. Много притеснителна ситуация. Особено с оглед на епидемиологичните изследвания, които са направени през годините и също така наблюдението на водата и въздуха. Така че благодаря на вносителите, че използват петицията като инструмент да повдигнат този по-общ проблем в, на местно равнище. Радвам се и на отговора на Европейската комисия днес, защото той върви в правилната посока, с други думи, защита на гражданите и околната среда. И разбирам защо трябва да има толкова широко действие. Това са продукти, които всички ние като европейски граждани си купуваме. И разбира се, очакваме да има такива спазване на граничните стройности. Намаляването на граничните стойности е изключително важно тук и то трябва да се осъществи и съм съгласна с комисията колкото може по-скоро. Особено в Италия и конкретно в тази област. Ето защо предлагам и петицията на вносителите и отговора на комисията да се изпратят на общините в а, тази област, там където има такива предприятия, произвеждащи формалдехид и а, дървесина. Но също така и решението, което наскоро е взето, но не е осъществено за емисиите в околната среда. Трябва това да се направи поради две причини най-малко. На пълно място да защитим производствените процеси, тъй като тази област днес зависи от а, съществуването на тези предприятия, тези фабрики. Не можем да наказваме предприятията за това, че са спазвали до момента съществуващите гранични стоености. Но с тази информация, която имаме, наистина трябва да се вземат необходимите мерки, за да се защитят гражданите, по-конкретно децата, защото е много притеснително това, което се а, вижда, трябва да запазим общественото здраве и за бъдещите поколения. Господин Митрофаус. Uh, Благодаря, госпожо председател. Преди три години класификацията на формалдехида беше променена в списъка на опасни вещества от гледна точка на пациентгенния му характер – но той се използва много в различни предприятия за дървените панели. Например, защо? Защото е ефтин, познат от гледна точка на технологиите. Действията обаче са престановени до момента за заменянето на този продукт, защото европейските институции не са достатъчно активни в намирането на друг друго вещество. They will not so harmful from the point of view of, of the health. Workers, uh... Друго вещество, което може да бъде по-скъпо, но няма да е толкова вредно за здравето. трябва наистина да бъдат защитени колкото може по-скоро. гражданите и работниците, за да не се стигне до мащаба на асбест. Наистина проблемите, които виждаме, са много драматични, са много реални и те скъсят и бъдещето на децата които могат да се повлияят от всичко това. Предполагам, че имаме пълно основание да подкрепим исканията на тази петиция. На първо място, тук се иска да бъдат а, наложени най-строги ограничения на граничните стойности при производството на дървени панели е приятото от 2015 година. Това не е обща практика в производствените площи и смятам, че трябва да подкрепим тези предложения. Председателката наистина не ни стига времето. Знам, че е много натоварен, а, натоварен дневния ред а, и секретарията, но наистина иначе няма как. Да, нека подкрепим и да остане отворена пози... а, петицията. Добре, това, което правим е, е махам последните двама желащи да се изкажат и прави заключение. Изпращаме писмо до Ломбардия, изпращаме становище, искаме становище от комисията МВ и поддържаме контакт с Европейската комисия, тъй като нещата се развиват. Това е отворен въпрос. И това е възможност да покажем доброто сътрудничество между двете институции. Благодаря много. Извинявам се на тези двама, които изключих от списъка. Имаме още една петиция и превод няма да има след 10 минути. Хуан. Не е възможно. Не. Не е възможно. Хуан Хосе Асенсио Гонсалес има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Аз съм а, кмет на нашата община. Ние имаме три мъжители на квадратен метър и смятам, че съм а, съм много доволен да съм сред вас днес, представяйки село с 25 души а, жители. Кастилия и Леон е колкото Португалия, няколко пъти колкото а, Белгия. Представете си 80% от тази територия да има под 7 души на квадратен метър. Това се случва в Кастилия и Леон, но не винаги е било така. И това е проблема, който искам да представя пред вас. А, хората иммигрират губим не само хора, но и знания, традиции, архитектура и сме много притеснени колко е сериозно положението, но това, което виждаме, че има по-малко услуги, по-малко лекари остават. Все пак живеем в територия, която е разнообразна. 25% от нашата територия част от Натура 2000. Биоразнообразие е голямо, ценна е територията. И е естествено много важно природно наследство, но освен хората, губим и пейзажа и инфраструктурата. 26 милиона евро трябва да се похарчат за създаване на туристическа инфраструктура в стратегически области и аз съм именно за това тук. Тъй като този план върви срещу нашия план за естествени паркове, в нашата област. Това е нещо, което се вижда от 2016-2018 година, но все още не са осъществени тези инвестиции. Не се спазват административните задължения и процедури, които са определени от комисията. Не отговаря това и на техническите критерии, защото няма обществени изслушвания, няма достатъчно информация, която да се предоставя на местните жители и виждаме, че това ще доведе до много сериозна загуба на биоразнообразието. Така че защо да се привличат туристи? Това върви срещу точка 3а. Директивата а, това а, върви срещу Натура 2000, принципите там не е економически или екологично съобразно или устойчиво. Тук не се взема преди това, от което имаме нужда в а, нашата област и нашия регион, транспорт, вода, питейна вода. Ето такъв тип инвестиции са нужни, а не туристически. Те не са приоритет за нас. Ние нееднократно сме се обръщали към а, органите в област Кастилия Леон, но те а, не ни обръщат никакво внимание, затова се обръщаме към вас те често си измиват ръцете с инвестициите, планирани за туризъм, но ние трябва да защитим тези естествени резервати. А, няма местно население, което да се противопостави на тези проекти и за това сме тук. За да кажем, че тези проекти са нискокачествени, те ще замърсят нашите водоеми. Това, което искаме да видим е защита на тези естествени местообитания в Европа. Не това се случва, затова апелираме към вас да ни помогнете да защитим нашите естествени природни дадености. Комисията, надявам се, Преводачите да са тук още 5 минути, но моля комисията за краткост и минимализъм. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите за това, че представиха своята петиция. Комисията я анализира, но за съжаление трябва да призная, че нямаме достатъчно информация за съдържанието на тази програма за инфраструктура, какви проекти са включени, какво представляват и кои конкретни области от мрежата на Тура 2000 ще бъдат повлияни. Доколко се спазват европейски директиви и така нататък. Дали има оценка местна, на местно равнище. Дали има оценка на въздействието във връзка с а, въздействието на тези проекти върху Натура 2000 и разбира се в рамките на директивата за местообитанията. Поради липсата на информация, комисията няма как да се намеси и не може да предостави последваща информация. Благодаря. Сега думата има госпожа Абиел. Благодаря. Първо, благодаря на вносителите за това, че приличат вниманието ни към тази тема. Същитата на околната среда в Кастилия и Леон. Но, както каза комисията, няма много информация. И това е защото тя е много потайна. Би следвало местните власти да имат някаква информация, но те не знаят кои територии ще бъдат засегнати, какви средства ще се използват. Няма информация и тук ние в парламента трябва да защитим правото на информация за гражданите. Трябва да имаме достъп до тази информация и може би да предложим да се изпрати писмо, тъй като ние не разполагам с тази информация, дори комисията разполага с тази информация. Липсата на информация означава, че няма достатъчно включване на заинтересованите страни. Би трябвало общината да разполага с тази информация, за да бъде достатъчно информирана за проекта. Това е първото. Второто, което иска да кажа. Третото е по същество. Не само, че няма информация, но тук става въпрос за програма, която да предлага изграждане на инфраструктура в територии от Натура 2000 и това е нещо, което трябва да се вземе предвид. Esa información que de momento no, no tenemos. Gracias. И ние като комисия трябва да изискаме тази информация, защото не разполагаме с нея. Господин Маселеси. Благодаря на вносителите и аз съм напълно съгласен. Uno es la información participación, es decir, ni siquiera la ciudadanía, los alcaldes, la Junta Vecinal. Първо не да отбележим, че кметовете и гражданите би трябвало да са осведомени. Аз оказва, че Европейската комисия дори не разполага с тази информация. Как очаквате ние пък да сме осведомени и по някакъв начин да вземем участие в взимането на решение? А очевидно изобщо не се обръща внимание на факта, че тези, тази територия е част от Натура 2000 има опасност да бъде унищожена красотата на природата на защитена от Натура 2000 зона, което е абсолютно недопустимо. Има сериозни проблеми в Испания и в частност в нашият регион Кастилия и Леон, ако трябва да сме съвсем честни. Очевидно, е, че подобен вид инфраструктура по никакъв начин няма да с местното население. Така че има проблеми, които са свързани не само с опазването на Натура 2000, но и с обезлюдяването на региона. Ето защо туризма е важен, но е важен при пълно спазване на всички разпоредби за опазване на Натура 2000. Така че искаме Европейската комисия да вземе предвид нашите искане за оценка на това дали има нарушаване на стандартите за Натура 2000 или не. Струва ми се, че случаят е пред пределно ясен, дори Европейската комисия не разполага с нужната информация, така че това, което може да направим ние е да гарантираме, че вътрешността ще остане отворена. да помоля Европейската комисия да ускори диалогът си с испанските власти, пък ние може да отправим писмо до компетентните органи на региона Кастилия и Леон с искане за информация за това, което се случва към момента, с уточнение дали окончателното разрешение за строителство вече е предоставено или какво е положението, защото очевидно никой не знае. Оттам нататък ще видим какви последващи действия може да предприемем. Съгласен ли сте? Вносителят съгласен ли е? Да такъв случай с удоволствие мога да ви пожелая на всички приятен обяд. Благодаря на преводачите, че ни отделиха два, две минути в повече. Ще продължим в 14.30. No. No le va a gustar nada